Right, um, we, we now have a quorum. Здравейте, вече имаме кворум, така че мога да um, открия заседанието. Първата точка е приемане на дневния ред. Приемам, че одобрявате дневния ред. Има няколко съобщения на председателката. На първо място неформалната среща на ЕКО. Фин в Никозия. Аз присъствах там в качеството си на председател на комисията. Вече ме канят редовно на тези заседания. Срещата се фокусира върху банковия съюз, върху кризата с държавните дългове. Аз представлявах позицията на Европейския парламент по отношение на Банковия съюз. Ние имаме вече позиция и трябваше да обясня нещата, които обсъждаме в момента. Има CIR 3 на 13 септември. Имаше ам, заседание. Комисията Комисията трябва да излезе с позиция в края на седмицата и да се изготви неофициален документ за, uh, за гражданска отговорност. <clears throat> Освен това, първият триалог беше проведен под ръководството на Едора Ченкуна, който е докладчик по, по съответния документ. По много въпроси стигнахме споразумение, обаче и а, приложението ще бъде обсъждано по време на друг триалог в началото на октомври. По отношение на кредитните агенции, през а, септември беше проведена среща. Аз направих някои предложения, свързани с. А, корпоративните банки. Трябва да кажа, че напредъка е много бавен. На 11 септември има също триалог и членовете на триалога и по-скоро представители на парламента изразиха своето задоволство по отношение на поемането на международни ангажименти за изпълнение на споразумението от Базел в началото на 2013 година. Освен това, трябва да кажа, че имаше коментари от другите две институции, те отбелязаха, че бавният напредък се дължи или е по вина на парламента. Това обаче не е така. ние не сме имали мандата от другите две страни на триалога. Само те имаха право мандата за преговаряне и по този начин не можем да стигнем до никъде. По време на третия триалог, който беше проведен вчера, ние обсъдихме втория пакет, ТОПАК, Член по член обсъдихме целият документ. По следващия триалог ще се състои на 25 септември от 3 до 6.30. Ще се говори за ам, документа Omnibus 2. Комисарият Бърния предложи в тази връзка да има техническа оценка на дългосрочният пакет за гаранциите. Е, така че да се постигне ексанте споразумение е, по този документ. Освен това трябва да се проведе техническа оценка и доклад, който ще бъде е, публикуван през март 2013 година. Това означава, че преговорите ще продължат до тогава. Комисията трябва да представи писмено становище, свързани с последиците от това предложение. Това ще е ексанте оценка. комисията ще бъде информирана навременно за по-нататъчните действия. Освен това, искам да обявя, че 15 и 16 точка ще бъдат сменени. Редим ще бъде сменен. Това е поискане на докладчика за докладчика по доклада за, за, за употреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Така че, наказателните санкции, докладът за наказателните санкции ще бъде обсъден преди точка 15, която гласи към постигане на действителен економически и паричен съюз. Това е промяната, включена в дневния ред. Сега можем да преминем по-нататък, освен ако някой не иска да вземе думата. Господин Ланге. Госпожо председател, имам въпрос. кога ще бъде... Е, кога ще бъде проведено изслушването Председателката няма слушалки. може да изкарате един езиков курс, френски или немски. Имам въпрос, свързан с това, кога ще се проведе изслушването на Ив Мерш. Имаше едно предложение, но то не беше взето предвид. Сега, има ли някакъв срок? Ам, защото още преди 3 месеца беше направено някакво а, предложение. Има ли вече крайна дата за това изслушване? А, кое предложение имате предвид? На господин Гозес ли предложението? Изслушване и в мерш. Кога ще се ам, състои това изслушване и е, какъв е планът. Благодаря. Ще ви кажа за какво става въпрос. Имаше среща в миналата седмица с Жан-Клод Юнкер. Е, през втор... Във вторник е, беше тази среща. Аз е, е, докладвах пред координаторите и е, Председателят на Еврогрупата се срещна след това с председателя на парламента. Въпросът е обсъждан по време на заседание на председателския съвет. Доколкото знам, тече комуникация между председателят Шулц и председателят на Еврогрупата, но нямам някаква информация от председателя на парламента по отношение е, на тази тема или на този въпрос. Жан-Клод Юнкер ми спомена нещо такова по време на срещата в Никози и той каза, че очаква кореспонденция по този въпрос. Доколкото знам, Нямаме някакъв напредък по този въпрос, дали има някакви окончателни срокове, нито пък има някаква промяна на позицията на комисията. А, няма промяна след а, срещата на координаторите във вторник миналата седмица. по-голямата част от координаторите, или по-скоро координаторите представляват мнозинството в парламента. Те са а, доволни, изразиха задоволство. Казвам отново, че ние не разполагаме с някаква информация, но а, след намесата на председателския съвет ние бихме могли да проведем изслушване. Ако има а, някакво споразумение, някаква оговорка. Ние можем да гласуваме през октомври. На 26 септември бихме имали също време, беше казано от секретарията, ако нещата се уредят до тогава. Това е а, каквото мога да кажа аз, но мога да ви кажа, че официално не съм получила отговор от никого. А, освен информацията, която получих от Жан-Клод Юнкер по време на срещата миналия вторник. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че отговорихте на имейла ми. Искам да потвърдя, че за НП това, което трябва да се направи, за да се привлече вниманието върху необходимостта от включване за при избора а, на жени за а, различни институции. Това беше направено. Une communication entre le Parlement, les, les diverses instances, mais que ceci ne doit pas... Но всичко това не трябва да възпира изслушването на господин Мерш, което е предвидено и то се вписва в обичайната рамка на договора. Вие знаете много добре 123 член на договора. показва, че вътрешната процедура за назначение трябва да отчита многообразието. Не може да се прилагат а, разпоредби, които излизат а, извън договора. При сегашните обстоятелства ми се струва разочароващо, че този парламент а, а, се колебае в назначаването а, на а, лица в а, Европейска БСО. Това ми се струва некоректно. Надявам се, че добре сте разбрали каква е моята позиция. Ви благодаря за това. Благодаря. Пред медиите съм заявявала каква е вашата позиция, позицията на НП. За съжаление, няма промяна на мнението на другите координатори. Нямаме нужда от дебат сега, но ако искате да кажете нещо, Астрид, махаш ми. Да, госпожа председател, вие казахте, че изслушването би могло да се проведе, ако нещата бъдат уредени, поне така чук от френския превод. Можете ли да ми кажете какво трябва да бъде уредено точно? Както казах, очакваме обмен на информация. Доколкото знам, половото равновесие в представителството е било обсъждано. Започвам от самото начало. Председателката повтаря същото. Този въпрос е бил обсъждан от Еврогрупата в Никозия. Там председателя на Еврогрупата е поискал мандат да започне кореспонденция с председателя на парламента, който се е намесил, ако правилно съм разбрала. Когато обсъдихме тази тема на заседанието на координаторите, имаше различни позиции относно това какви трябва да са следващите стъпки. Една от тях може да е някакво споразумение относно представителството на различните полове в Съюза като цяло, когато става въпрос за ръководни постове, защото ЕЦБ не е единствената виновна институция. Това може да бъде наречено като пътна карта за установяване на равновесие между половете. Други желаят процедурата да започне от начало с нова номинация, макар че тази идея беше отхвърлена от председателя на Еврогрупата възоснова на факта, че те са провели всички процедури по силата на договора. Всъщност, до известна степен топката е в тяхното поле. Те трябва да се свържат с нас. Надявах се, че ще получа обратна информация тази седмица независимо дали това ще е в пряка връзка или от председателя на парламента. Просто изчаквам да получа информация. Не можем да дадем дата за изслушване, защото сме в едно статично положение и не мога да отида на заседанието на координаторите и да кажа ето това е официалната информация, можем ли да действаме. Имаме пленарната сесия през октомври, тя трябва да се вземе предвид относно назначаването на такъв човек в рамките на този пленарен цикъл. Не мога да кажа нищо повече. Това е всичко, което знам. Right. Thank you very much. Благодаря. Преминаваме нататък. Аз ще държа всички информирани, не само координаторите. Веднага след като разбера нещо, ще го съобщя. Сега ще дам думата на Теодор. Той ще председателства до около 11.30, защото, както вероятно знаете, аз имам други задължения. Благодаря. I'm giving now the floor to Mr. Давам думата на господин Преседо, който ще представи годишния доклад относно политиката на конкуренция на ЕСА. Eh, Благодаря, господин председател. Комисията публикува своя годишен доклад през май. Няколко дни след това председателя на комисията имаше изявление. Комисар Алмуния представи тук в комисията този доклад. Аз пък представих своя проекто доклад на 17 юни. Искам да нахвърлям някои основни идеи сега. Става въпрос за политика в областта на конкуренцията, както се казва в заглавието. За първи път имаме нещо подобно, тъй като комисията сега е избрала нова тема. В миналото, в доклада, просто се говореше за основните аспекти, антитръстова политика, злоупотреба с доминантно положение на пазара, държавната помощ и превенция, предотвратяване на свръхконцентрацията на пазара. Това бяха елементите на политиката на конкуренция. Сега обаче всичко това е част от един работен документ, който е прикачен към самия доклад. Имаме тематична структура, подчертава се приноса на политиката на конкуренция за справяне с основните предизвикателства, пред които е изправен Съюза в момента. Ние подкрепяме тази структура, защото така се откликва на молбата на нашата комисия спрямо Европейската комисия, е, отправена преди известно време. Сега се отчитат някои от притесненията на Европейския парламент. Сега по този начин ще успеем да следваме нашите приоритети и да се опитаме да постигнем нашите цели. Ако погледнете доклада, ще видите, че политиката на конкуренция има не само секторно измерение. Тя е изключително важна за постигане на целите във всички европейски политики. Тоест, ние трябва да гарантираме, че политиката на конкуренция е представена във всички инициативи на комисията в различните браншове и отрасли. Говори се за борбата с кризата и приноса на политиката на конкуренцията, тъй като кризата трае вече 5 години. Сега вече знаем на какво се дължи кризата. Отчитаме и позицията на работната група. Още един аспект трети в доклада. Говори се за общия економически интерес, за нашите отговорности в общо европейски план. Четвърти аспект – как да се гарантира добруването на потребителите. Споменаваме един изключително важен сектор, сектора на храните и накрая приключваме с придаването на легитимност на политиката на конкуренция, постигането на по-голяма ефикасност. Това са основните елементи. По отношение на кризата, от дълго време говорим за това как политиката на конкуренция като че ли остава на задно място ако погледнем обаче опита от последните години, ще видим, че политиката на конкуренция помага за излизане от кризата. Европейския съюз има пряка отговорност за конкуренцията на Европейския съюз сам по себе си. Да не говорим, че схемите за държавна помощ бяха по-разширени тази година, за да се компенсират някои недостатъци на вътрешния пазар. Сега има ясни насоки за преструктурирането на финансови органи. Това е особено важно, тъй като в Европейския съюз всички страдаме от последиците на кризата. Доклада дава препоръки за това как можем да решим проблеми на европейско ниво. Политиката на конкуренция определено ни дава възможност да използваме по-ефикасно обществените ресурси. Какво да кажем за банките? Има банки, които са получили държавна помощ, пряка помощ. За тях са планира да превърнат своята дейност в нещо малко по-жизнеспособно по отношение на економиката. Трябва да се опитаме да възстановим равновесието, да смекчим въздействието върху банки, които още не са получили помощ, има пари на данакоплаците, които са изложени на риск. Тези аспекти също са свързани с конкуренцията, тъй като в крайна сметка говорим за държавна помощ. Определено комисията се опитва да уточни своята политика в областта на борбата с тръстовете, концентрацията на пазара. Пазарите трябва да се държат по един малко по-балансиран начин. И аз мисля, че комисията трябва да бъде окоръжена да работи и по въпроси свързани с пазара на деривати. Информацията давана на финансовите пазари, информацията, която се получава от финансовите пазари е от ключово значение. Комисията предлага да се държи под окот дейността на тези финансови оператори и субекти, които са от особено значение. Споменават се конкретно агенциите за кредитен рейтинг, тяхната намеса в времена на несигурност. Говори се за лихвените нива, споменават се Еробор, Либор и Тибор, тези индекси. Определено трябва онези, които са отговорни да поемат своята отговорност. В тази връзка има някои елементи, свързани с заетостта. Основното в доклада като теза е следното. Политиката на конкуренция може да допринесе за по-голяма конкурентоспособност в световен мащаб. Какво означава това? обществени ресурси могат да се използват за постигане на целите на ЕС до 2020 година. Трябва да се преследват, освен това, цифровия дневен ред, осъществяването на вътрешния пазар. Това обаче трябва да стане чрез ясно разграничаване на отговорностите в различните политики, по отношение на технологиите, те трябва да станат по-екологични, по-зелени, да се намалят емисиите на въглероден двуокис, да се намали освен това изкривяването на пазара, манипулирането на цените. Вече говорихме за стратегията Европейския съюз 2020 достъпа до пазарите за всички граждани, които са економически субекти по някакъв начин. Говори се за по-добро изразходване на обществени средства, за запълване на дупки в пазара. Un paquete en este momento, un reciente paquete que... По отношение на услугите от общ интерес, Видяхме, че наскоро се появи един пакет, имаше доклад на парламента, там се говори за по-голяма гъвкавост, по-упростени разпоредби по отношение на услугите от общ интерес. Когато става въпрос за болници, за домове за възрастни хора, за различни видове социални услуги, трябва да се отдели специално внимание – всички услуги, които попадат в рамките на конкретни ограничителни стойности, прагове, трябва да бъдат освободени от стрикното наблюдение. Секторите на здравеопазването, на фармацевтиката са особено важни, правата на пациентите – имат нужда от специално внимание, тъй като тук има дискриминация. Това са все области, които са важни от економическа гледна точка и са важни за хората. По отношение на благоденствието на потребителите, отделяме специално внимание на сектора на храните, увеличението на цените там през последните няколко години, въздействието върху семейния бюджет, 14% от прихода на семействата в Европа отива за храна. Опитваме се да създадем рамка за колективно договаряне в тези сектори, като целта е организациите на производителите да действат с оглед на конкуренцията, но освен това трябва да се избягва и изкривяването на пазара в областта на храните, както и да се внимава по отношение на цените на храните. Политиката на конкуренция трябва да гарантира, че цените са, са размерни в всички етапи, всички брънки на веригата на доставки. Базисните храни получават специално внимание. Легитимността в политиката на конкуренция върви ръка за ръка с дейността на парламента. Парламента трябва да остане бдителен. Резолюциите му трябва да бъдат прилагани на практика и да се започне нов структурен диалог между нас и между комисията. Във всички наши политики трябва да следваме принципа на защита на правата на гражданите, Трябва да се опитваме да създадем процедури, които са лишени от твърде голяма бюрокрация. Всички наказания от друга страна и санкции трябва да са възпиращи, съразмерни. Мерките, които се предприемат като санкции, не трябва да пречат на дейността на предприятията. Те трябва да имат възможност да оцелеят в тежката ситуация. От друга страна, компаниите трябва да бъдат подотчетни и да носят отговорност за своите действия. Политиката на конкуренция няма да реши проблемите сама по себе си, но може да подведе под отговорност онези, които трябва да бъдат подведени под отговорност. Би трябвало да гарантираме последователността на частните и публичните искове в областта на конкуренцията и конкурентоспособността. Трябва да има координация между различните органи. В края на доклада се говори за разделяне, е, за отделяне на ресурси, по-скоро за проактивен характер на дейността. Всички политики в областта на конкуренцията трябва да бъдат наблюдавани интензивно. Аз в заключение искам да благодаря на всички, които работят е, по този въпрос. Е, изказвам се от името на групата, която работи в областта на конкуренцията. Искам да благодаря на представителите на секретарията, които работиха отлично. Между другото, добре дошъл на Бен, който е, сега започва работа. Благодаря, господин председател. Започваме с докладчиците в сянка. Изоставаме малко. Моля докладчиците в сянка и другите колеги да се изказват максимално кратко. Господин Гунар Хьокмарк. Благодаря много, господин председател. Благодаря за този доклад. Благодаря за работата на докладчика. Считам, че сега, заедно с докладчика и с неговия предшественик Андрея Шваб, се движим в вярната посока, за да се превърне този доклад в инструмент за измерване на конкуренцията в европейската економика. Това е важна стъпка. Предвид на кризата, можем да се поставим въпроса дали сме направили достатъчно, дали сме извършили достатъчно на вътрешния пазар. Ако кажем, че сме направили достатъчно, ще означава, че няма кой знае какво още да се прави, което би било а, неправилно виждане за бъдещето. Искам да подчертая още два теми, представени от докладчика. Първо, гледната точка на потребителя. Конкуренцията е изключително важна от гледна точка на потребителите. Господин Преседо подчертава в доклада си сектора на храните. Всяко нещо, което може да се каже за този сектор, може да се каже и за всички останали сектори на европейската економика. Така както каза докладчика по отношение на храните. Всички тези аргументи са валидни и за останалите сектори от економиката ни. Не става само за дума за 14% от европейската економика. Ако сме смели, можем да достигнем до 100% на европейската економика. И това трябва да бъде нашата цел. Нито повече, нито по-малко. Всъщност повече не е възможно не е възможно повече от 100%. Другата гледна точка е да се отчита динамиката на европейската економика, тъй като понякога забравяме, че конкуренцията не означава битка между съществуващи фирми. Конкуренцията, отворената конкуренция означава създаването на условия за навлизане на нови участници на пазара, на нови продукти, на нови идеи, на нови възможности. И бихме могли да се договорим, че в европейската економика липсват а, ново а, създаващи се фирми, нови идеи, нови възможности. Този годишен доклад а, може да се превърне в основен инструмент за нашата комисия, за Европейският парламент, за предприемането на действия за това как да, бъде завършен вътрешния пазар в различните му аспекти. Комисията трябва да се върне към този въпрос в бъдеще. Ние ще работим съвместно и по този доклад. Трябва да се подчертае че когато има конкуренция, когато тази конкуренция е действена, тогава имаме и здрава европейска економика. Нашите проблеми не са в онези области, в които съществува конкуренция. Нашите проблеми, господин председателю, са там, където липсва конкуренция. и няма извинения да не предприемаме действия в това отношение. Ето защо казах, че трябва да отчитаме тези две гледни точки и се радвам, че докладчикът има желание да включи тези аспекти в своя доклад. Трябва да разгледаме онези сектори, в които липсва конкуренция поради наличното законодателство и че законодателството е основната спънка в това отношение на национално ниво и не сме могли да наложим вътрешния пазар в сектора на услугите и други области. Радвам се, че можем да обсъдим нещо, което подчертавам, а именно услугите от общ економически инструменти, като те са голям дял от европейската економика. Считам, че публичния сектор има отговорност да осигури такива услуги. Достъпът до услуги трябва да бъде гарантиран, но доставчиците трябва да се опитат да направят всичко по силите им, за да предоставят най-доброто за потребителите. Мисля, че трябва да сме по-амбициозни в това отношение. На второ място, трябва да подчертаем, че за да се легитимира този доклад, нашата дейност е да подчертаем за европейските граници, граждани, че там, където има конкуренция, имаме успех и когато се създават нови работни места. А такива работни места не се създават. Няма сигурност на работните места, ако няма жизнеспособна конкуренция, ако няма конкурентни фирми в различни сектори. Господин председател, аз ще продължа да работя с докладчика, за да могат да бъдат реализирани амбициите на парламента в преговорите с съвета и комисията. Относно държавната помощ, по какъв начин тя да бъде примахната, за да се създадат по-добри условия за конкуренцията, как да се увеличи конкуренцията в производството на храни, както и в други области. Би трябвало да се подчертая важността за европейските граждани на наличието на конкуренция. Не става дума за конкуренция само между съществуващи компании, а и за създаване на нови такива. И считам, че днешния доклад е добра отправна точка. Госпожа София Интвелт. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Ние ще предложим някои изменения които ще бъдат в допълнение към текста, а не толкова целящи да го променят. Искам да кажа няколко думи, свързани с докладите на Европейската комисия като цяло. Например, по общата сълскостопанска политика и политиката в сектора на рибарството, комисията предлага, че ОСП и реформите в сектора на рибарството не са достатъчни от гледна точка на политиката на конкуренция. Комисията действа като колегиален орган и аз искам да разбера каква е връзката между тези, които комисари, които отговарят за конкуренцията от една страна и онези, които отговарят за общата съсвостопанска политика и общата политика в областта на рибарството за да се прилагат правилата за конкуренция във всички области, включително селското стопанство и е, рибарството. В този доклад е, трябва да подчертаем и факта е, манипулирането на Либор е, и е, Лайбор е, и Евробор. Либор и Евробор и какво може да се направи, за да предотвратим това. Комисията казва, че ще създадат нови инструменти, за да не се допусне това в бъдеще, но според други а, комисията вече е разполагала с такива инструменти. Искам да разбера какво е направила комисията и защо не се е намесила по-рано. Следващата точка от дневния ни ред се отнася до картовите разплащания и въпроса за многостранно договорените такси за обмен. Това са въпроси, които многократно са обсъждани от този парламент. Комисията не, е предприемала никакви инициативи след това. Питам се, защо комисията оставя на съда да прави политика, вместо а, сама да предприеме действия, да предложи инициативи. Искам да разбера дали Европейската комисия ще предприеме действия сега, за да гарантира истинска а, равнопоставеност на а, пазарите за а, картови разплащания и мобилни разплащания. Има тревожни нива на неоправдани държавни помощи, около 40% и това като се позовават на възможните изключения. Това трябва да ни служи като предупреждение и нещо заключение за колективните е, искове. Тук аз имам по-различно мнение от е, членовете на комисията. Поне да бъда последователна в е, различното си мнение. Комисията изглежда иска да запази автоматични изключения от общите изключения за изключения, може би някои от изключенията и да са оправдани, но автоматични такива не могат да бъдат оправдани. И това, е, според мен, е правилото, когато се говори за прозрачността. Всяко изключение трябва да бъде конкретно обосновано. И няколко неща по доклада Санчес. Преседо. В трети параграф вие казвате, че режима за изваредни държавни помощи подкрепя, осигурява финансова стабилност. Всъщност това ми се струва малко иронично. В четвърти параграф се казва, че банките, които получават държавни помощи, трябва да променят бизнес модела си и да намалят е, е, отрицателните ефекти върху останалите конкуренти е, и потребителите. Но ми се струва, че това е правило, което едва ли е приложимо за всеки отделен случай и не можем да отправяме общ призив банките да намаляват мащабите си затова предлагам да се заличи този параграф. Благодаря. Господин Ламберт има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Ще тръгна от там, от докъдето спря Гунър за услугите от общ економически интерес. Той казва, че трябва да се осигуряват такива услуги, но трябва да се оказва пазарен натиск върху доставчиците, за да предоставят ефективно такива услуги. Има обаче акцент върху бързите печалби, което не допринася много за дългосрочното развитие. Аз не съм убеден, че ще достигнем до най-добрата ефективност в дългосрочна перспектива, защото пазарите не действат по такъв начин. Ако имаме един идеален случай, когато фирмите имат устойчивост на пазара или пък устойчивост на печалбите си, но това не е така. Държавите не винаги оказват непременно лоши или недостатъчни услуги, например в сферата на здравеопазването. 11% от БВП се изразходва в Европа и в Европа в повечето случаи става дума за държавно здравеопазване. В САЩ това е 60%, т.е. ние изразходваме по-добре публичните средства, отколкото в САЩ. Така че аз не бих насърч... казал, че а, публичните а, органи вършат а, добре или зле нещата, или пък, че частните го правят така. по втората бележка на докладчика. Той казва, че искаме пазарите да работят добре за бизнеса, за потребителите, за гражданите, за изобщо за хората. Ние правим разграничение между потребителите е, и гражданите. Можем да гледаме на хората и като дъпкоплаци и по друг начин. Това са общо хора. Пазарите трябва да функцират така, е, че да не увреждат планетата или пък да не вредят планетата да осигурява препитание на хората. Всъщност е, има известно на недостатъчност това отношение на, в доклада. Аз се спрях само на някои от параграфите в 2.7 за финансовите институции, които са твърде големи, за да се допусне фалирането им. Сега имаме още по-големи такива. Ако това не е заплаха за доброто функциониране на пазара, не знае какво е такова добро функциониране. Знае, че комисията е обезпокоена от този факт. Ако ако обаче трябва да съда комисията от резултатите на нейните действия, трябва да кажа, че сме доста далече от целта за намаляването и евентуално премахването на самото понятие институции, които са твърде големи, за да фалират. Това на практика означава, че подобни институции, които са твърде големи, са заплаха. Това са институции, които са вредни, те изопачават пазара, те имат такава мощ на пазара. И аз искам да кажа това, което спомена Гунер, че конкуренцията трябва да създава възможност за появата на нови субекти на пазара. Що се отнася до иновациите, мисля, че има такава в финансовата индустрия в прекомерни размери. Ако продължим по скучния начин да събирането на депозити за предоставяне на заеми на онези инвестиции, инвеститори, които създават добавена стойност, това може да се смята на този етап за нещо новаторско. Няма достатъчна конкуренция, все още има преки или косвени гаранции от държавата. И един добре функциониращ пазар не би трябвало да допуска това. Благодаря. Господин Дардян. Името ми е Епинг. <laughs> I, um, thank, I want to thank Mr. Искам да благодаря на господин Преседо за проекта доклада му. Той отразява много от промените, които се случиха през последната година. Тя беше много бурна година. Ще направя няколко предложения за изменения към проекто доклада и ще се спра на някои от тях днес. В отговор на кризата с изненада установих, че господин Преседо аплодира увеличаването на режима за държавни помощи, докато пазерът миналата година поиска да се сложи край на тази така наречена временна мярка. Миналата година бях докладчик по доклад за конкуренцията и а, тогава изразих опасението, че временните мерки ще се окажат не чак толкова мер... временни. И това се оказва така. Относно това, което се прави от Комисията за модернизирането на държавната помощ, аз очаквам да видя какви са предложенията на комисията в това отношение за в бъдеще. В момента изглежда тези планове не включват финансовия сектор от самото начало. По-рано тази година господин Барозо препоръча да се запази извънредния режим за банко, банките и финансовите фирми. Аз подкрепям намерението да се създаде по-ефикасен инструмент за държавна помощ, за да се изключат изкривяванията на пазара от прилагането на такива помощи. Докладчикът използва сегашната криза, за да се промени целта на политиката на конкуренция в Европейския съюз. Основната цел на тази политика е да премахва пречките пред свободното движение на стоки, услуги, лица и капитал. Например, независимо колко важно е социалното приобщаване, то няма място в политиката на конкуренция. Създаването на повече конкуренция е нещо, което е необходимо и тук съм съгласен напълно с господин Хокмарк, защото така се създава повече конкурентоспособност. Когато говорим за кризата в еврозоната, в, в Испания имаше сливане на 7 регионални банки, която стана прекалено голяма, за да се допусне фалирането и искам да разбера каква беше ролята на органите в Европейската комисия, които следят за конкуренцията при, за това сливане, тъй като това сливане се оказа с големи последици за системата на еврото. Не трябва да забравяме ролята на Генерална дирекция конкуренция като неутрален участник. Не съм убеден от предложението, че парламентът трябва да има по-голяма дума предвид важната роля на Генерална дирекция конкуренция при функционирането на вътрешния пазар, аз съм за пренасочване на ресурси към тази дирекция, като се съкрати персонал от други не толкова важни дирекции, защото политиката на конкуренция е основна за Европейския съюз. Сега ще дам дума на другите оратори. Благодаря господин председателю. А, аз съм съставител на становището от името на ИМКО и затова не, не казвам, че поисках думата, за да се изкажа спонтанно. Надявам се цялата прецизност да бъде запазена и в този доклад. Хубаво е, ако парламентът се концентрира върху определени акценти. С господин Хъкмар ще внесем съвместно изменения. Като цяло темите бяха изготвени в комисията, но тези теми бяха направени по-четливи от нас. не смятам обаче, че конкуренцията трябва да върви ръка за ръка с назначаването на повече персонал. В Европейската комисия има кодекс, който гласи, че не трябва да се прави усилия да се назначава допълнителен персонал. А ако искаме конкурентното право да бъде прилагано както трябва и потребители да са облагодетелствани, то трябва да има достатъчно персонал. Да, но трябва да е ясно, че за потребителите е трудно на частния пазар да могат да се ползват от своите права. Имко, разбира се, ще се погрижи за аспектите, свързани с защитата на потребителите. Тази година искаме да завършим изграждането на единния електронен пазар. Колегата Хъкмарк има право, като казва, че тази област е една от много областта, която спомена а, докладчикът. И всичко в крайна сметка трябва да бъде а, приведено на практика. А, съдебната защита също е а, нещо много важно. А, тази година говорим за, за много фалшификати, които се появиха на, на пазара. Освен това, трябва да има повече гъвкавост от страна на, на, на търговците. Трябва да има прагове, те да бъдат разширени, но те не трябва да пречат на упражняването на контрол. Смятам, че можем да кажем, че конкурентната политика не трябва да взема второ място. Както казах, докладът на колегата Санчес залага правилните акценти. колегата ми от либералите изрази критика, но а, при получаването на държавни помощи трябва да се отговори на въпроса защо се отдават, се предоставят тези държавни помощи, както е случай с банка, която беше спомената. По точка 5 там се говори за механизма за стабилност. да, този механизъм е от голямо значение за Европейския съюз, но не знам дали тук трябва да бъде включен този въпрос тук за рекапитализирането на банките и така нататък това е тема, която е предмет на друг доклад. радвам се за включването на точка 19 за програмите за хармонизиране, за това, че може правото свързано с картелите да бъде извадено Точка 22 за това, че трябва повече търси да бъдат предоставени на, на ГД конкурент, конкурента способност. Искам освен това да подчертая и нещо друго, нещо, което беше винаги е, споменава колегата Инфел, този път обаче не го спомена. Тази е, точка подчертава ролята на Европейския парламент при изграждането на политиката за конкурентоспособност. Трябва да сме по-конкретни, по-прецизни и затова смятам, е, че е, е, докладът на е, колегата Санчеш Преседо е едно добро начало за тази година. Благодаря е, колегата Падър. Преседо, asjaliku töö eest. nüüd mina rõhutaksin ka üle siin valdkonna, millest on ka palju räägitud ja millest ka härra Presedo rääkis, on toiduainete valdkond ja siit edasi Благодаря на господин Санчеш Преседо за добре свършената от него работа. Бих искала да говоря за храните, земеделието и рибното стопанство. Със сигурност имаме Имаме нужда от това да подчертаем а, значението на земеделието и рибното стопанство в а, областта на политиката по конкурентоспособност. Защото в момента някакси а, нещата са разделени в два паралелни свята. Земеделието и рибното стопанство се управляват от а, а, общи ресурси на Европейския съюз, но а, такъв тип политика изисква да има ясни правила, свързани с а, конкуренцията. Обаче, в а, като погледнем бюджета, трябва да ни стане ясно, че ние трябва да се справим първо с политическата реалност. Трябва да сме справедливи и честни, когато говорим а, за тази част а, от политиката по конкурентоспособност. Искам да подчертая, че а, относно реформите ще има консултации на 25 септември. Сега давам думата на комисията, ако представителите на комисията могат да вземат становище. След това ще дам отново думата на докладчика и без това изоставаме с времето. Моля, комисията. Благодаря. Комисията приветства проекто становището на господин Санчес. Ние одобряваме положителния тон на неговият документ и това, че се включват положителните мерки, предприятите миналата година и тези, които ще се предприемат тази година. Виждаме, че този нов формат на, доклада среща одобрението. Политиката на конкуренция е част от а, а, нашите по-нататъчни усилия. Политиката на конкуренция е насочена към изпълнението на целите на вътрешния пазар. ГДР, ГД конкуренция подкрепя всички усилия в тази насока. Ще се спра на, на някои от нещата, които бяха споменати, но по-късно. Сега първо искам да се спра на някои други аспекти. Беше подчертано, че работата на комисията и през 2012 година, които са насочени към прилагането на мерки в областта на антитръстовите политики. Освен а, а, това, ние сме на мнение, че а, земеделието като сектор трябва да бъде обхванато от правилата за конкуренция. В областта на картелите ние оказваме подкрепа за изпълнението на действията. Освен това, а, сме и за процедурите за извън, съдебно решаване на спорове трябва да има и допълнителни разяснения отвън. Системата на Европейския съюз е насочена към предприятията, не към индивидуалните лица. Трябва да их санкции в случай, че предприятията не изпълняват своите ангажименти. Освен това, трябва да има и а, вътрешни санкции към служители, които са участвали в а, картели. Това са паралелни мерки, а, така че да се избегне допускането на такива нарушения. На следващо място към комисията иска да подчертае, че имаше много дебати, свързани с предимствата на криминализиране на отделни действия, но няма ясен консенсус. По отношение на картелите, въвеждането на наказателни мерки може да е добър инструмент, за да се подчертае техническото изпълнение на стандартите в отделните предприятия. В някои държави членки обаче опита показва, че криминализирането може да е ефективно, ако законодателството се изпълнява ефективно. За тази цел е важно да има ясни критерии. Трябва да има ясни правомощия при разследването, трябва да има агентското да следят из изпълнението, съдиите трябва да имат възможност да действат безпристрастно и свободно. Редица държави членки, сред които Швеция и Нидерландия, проучиха въвеждането на наказателни мерки и те се изказаха срещу тях след задълбочени дискусии. От наша страна ние не смятаме, че съобщението е удачен инструмент, за да се покаже необходимо необходимостта от допълнителна информация по тази тема. Необходимо е да продължи диалога с Европейския парламент, да се предоставя информация, било то в устна форма или в писмена форма. На последно място искам да кажа, че сега Благодарим, благодарим на парламента и на докладчика, че работят за това да има достатъчно средства, които се предоставят на ГД конкуренция, като се има предвид недостига на ресурси. Господин Преседо, благодаря. Съвсем накратко. Благодаря. Благодаря на колегите, които а, се изказаха. Един от а, докладчиците, предишните докладчици, а, беше председател на а, работната група, за което благодаря за неговия принос. Необходимо е да се изготви едно предложение, да се продължи дискусията, да се изготви въпросник. Най-важните аспекти е, бяха обсъдени, обаче бяха и, изразени. Основната линия обаче в нашата дискусия си остава кризата. Освен това, каква е връзка на доклада с стратегията Европа 2020, освен това как можем да постигнем един устойчив растеж. Трябва да им предвид интеграцията и по какъв начин може да се допринесе за една по-добра политика на конкуренцията. Интеграцията е един много важен аспект. Освен това, държавните органи трябва да разполагат съответните средства, така че да могат да се изпълнят заложените цели. Ам, отпускат се и субсидии, преки и а, косвени. Работи се за социална интеграция. А, не искам сега да говоря а, за връзката между услугите от общ економически интерес и политиката на конкуренция. А, не става просто за това дали са съвместими. Политиката на конкуренция, разбира се, е съвместима с една адекватна политика, свързана с услуги от общ економически интерес. Но не искам сега да се води дебат за ефективността, как можем да придадем добавена стойност на обществените блага и обществените услуги. В крайна сметка конкурен... политиката на конкуренция трябва да пренесе за това да се изпълнят целите, да се намери една обща основа, върху която да се гради всичко останало. Господин председателю, сега може би става въпроси за срока, за измененията. С нетърпение ги очаквам. Има много аспекти, които трябва да бъдат подобрени или допълнени. Като докладчик аз ще работя за това да постигнем споразумение с комисията, да стигнем до една едина позиция. Надявам се, че ще го постигнем, като имам предвид опита ми до сега. Has... Благодаря. София иска да каже нещо. Моля ви да сте кратка. Да, съвсем кратка ще бъда. Извинявам се на докладчика. Аз поисках думата преди той да се изкаже, но май вие не ме видяхте. Чудя се как се структурират тези дебати. Задаваме въпроси към комисията, но не получаваме отговори. Аз зададох много конкретни въпроси попитаха за МИФС и за делото, попитах за Либор и за Евробор, попитах какво смята комисията и колегиума по тези въпроси. Искам да получа отговор. Комисията каза, че ще отговори малко по-късно, ще помоля да изпратите отговор на тези въпроси. Да, благодаря, господин председател. По отношение на системите за плащане. Следващата точка от дневния ред е всъщност по тази тема и тук има колеги, които ще ви дадат по-информиращ отговор. По отношение на проучванията, разследванията, които текат в момента, няма как да ви дадем информация. Значи, краен срок за измененията 4 октомври, 5 ноември разглеждане на измененията, гласуване в ЕКОН януари 2013 година. Преминаваме към доклада на господин Сампо към интегриран европейски пазар за картови интернет и мобилни плащания. Ще разгледаме измененията. Заповядайте. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работех ползотворно тази сутрин. Искам да благодаря за измененията и за полезното сътрудничество, както и на секретарията на ЕКОН за помощта. Имаме 155 изменения. Много от тях допълват и уточняват проекта на доклад, който съм изготвил. Аз споделям много от вижданията на докладчиците в сянка. Има изменения, които са свързани с многостранно договорените такси за обмен, колкото и да е неочаквано това. По отношение на тези многостранно договорени такси за обмен, като че ли ще направим доклада доста по-строг, отколкото беше в началото. Естествено, комисията трябва да реши дали да има забрана в цяла Европа за тези МТО или да има просто намаляване, постепенно намаляване на тези МТО. Всички сме съгласни, че тези МТО трябва да се основават на разходите и да бъдат по-прозрачни. Тази правна сигурност е необходима. Абсолютното премахване на МТО също се предлага. Имаме компромисни предложения, които се конкурират. На срещата на докладчиците в Сянка обаче взехме решение в параграф 10 да запазим Пазим текста, който иска от комисията да предложи оценка на въздействието относно забраната на МТО. Искаме тази оценка да се появи до края на тази година, ако това е възможно. Още нещо, което беше казано на докладчиците в Сянка – таксите. Тук също имаме различни виждания. Някои искат да има пълна забрана в Европа, други искат да има забрана на свръхтаксуването, някои искат да има нов метод за изчисляване на таксите и свръхтаксуването. Сърцата на докладчиците взе решение, че ще е разумно преди политическите групи да вземат някакво решение за пълна забрана, да видим оценка на въздействието относно таксите и свръхтаксуването. Искаме да чуем каква е позицията на комисията. Имаме позиции по въпроси като сигурността, защитата на потребителите, достъпа до информация на трети страни относно баланса по банковата сметка. Както вече чухте, опитваме се да намерим компромис, полезни компромиси по много теми и аз съм уверен, че можем да продължим работата в този дух на сътрудничество. Сега очаквам да чуя с нетърпение какво смятате вие. Благодаря. Давам думата на Сария Сая, която е първият докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Както каза господин Терхо, политическите групи имат сходни идеи, когато става въпрос за стандартизацията, трансграничното придобиване, сигурността на плащанията, както и представителството на всички заинтересовани страни при създаването на схеми за плащания, които да отговарят на общи стандарти за безопасност. Сигурна съм, че по тези теми можем да намерим възможност за компромис. Както каза господин Терхо, на лице са многостранно договорените такси за обмен и таксите, свръхтаксите. таксите Много често тези МТО са твърде високи, много по-високи в съпоставка с разходите. Тези МТО обаче са част от съществуващите бизнес модели. Както каза господин Терхо, имаме нужда от прозрачност по отношение на МТО. Освен това, трябва да има оценка на въздействието максимално бързо, за да се види какво законодателство трябва да приемем на европейско ниво. По отношение на таксите, те не винаги се основават на разходите. Всъщност, нези, които използват по-скъпи карти, имат същото ниво на таксуване, както нези, които използват по-ефтини карти. Ето защо искам да подчертая своето изменение 116. Аз смятам, че търговците трябва да приемат един метод за плащане без допълнителни такси. И всички допълнителни такси не могат да надхвърлят преките разходи Ще има нужда естествено от прозрачност на разходите, защото ще трябва да изчислим приемането на е, някакви допълнителни такси. Пълната забрана на допълнителните такси ще отслаби позицията на по-малките и средно големите търговци, така че трябва да имаме проучване и по отношение на допълнителните такси. Сега говорим за зелената книга, трябва обаче да получим ясен сигнал относно онова, което иска парламента. Трябва това да стане преди да преминем към законови предложения от страна на комисията. Благодаря, господин Падар. Благодаря. Благодаря на господин Терхо, който е докладчик. Много съм доволен от хода на дебата. Тези многостранно договорени такси за обмен, допълнителните такси, са интересни въпроси и искаме да разберем какво смята комисията. Потребителя трябва да знае какво плаща. Мисля, че ще стигнем до компромис така или иначе. Благодаря. Продължаваме с другите докладчици. Всяка госпожа София Инетфелд. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Благодарни сме на докладчика за конструктивния подход. Мисля, че ставаме свидетели на общо разбиране по въпроси като стандартизацията, управлението, достъп до информация за банковите сметки, така наречения кобаджинг и така нататък. Целта е да се отворят пазарите, да се даде възможност за иновации. По отношение на допълнителните такси и МТО, имах въпрос по-рано към комисията. Защо комисията не е действала въпреки призив от страна на Европейския парламент и сега съда всъщност ще решава относно нашите политики? аз предпочитам ние да действаме сами, сами да си изграждаме политиката. Искам да разбера какви действия ще предприеме комисията. Говорим за многостранно договорените такси за обмен от дълго време. Не много приятели имат те в тази зала, но те са изключително устойчиви. Като вирус е много трудно да ги елиминираш. Всеки път, когато вземем решение за тези такси, като че ли е, календара ни обягва по някакъв начин, да се надяваме, че този път ще действаме в разумни срокове. Мисля, че може да има компромис. Има различни позиции. Искаме комисията да представи оценка на въздействието колкото се може по-бързо и да не чака приемането на нашия доклад преди да започне работа по оценка на въздействието. По отношение на допълнителните такси, тук е по-трудно, не може да се комбинират два варианта. Или ще има ограничаване, или ще има допълнителна забрана, но първо трябва да получим информация преди да изберем един от вариантите. Е, съответно да обосновем съответния избор. Ето защо приветствам предложението на докладчиците да има оценка на въздействието и по отношение на допълнителните такси. Благодаря. Следващите докладчици като че ли отсъстват. Господин Ашли Фокс и Бас Айкхаут е, ги няма. Давам думата на господин Николаус Худис. <coughs> Благодаря, господин председател. Съгласно доклада, както и направеното изказване на докладчика относно измененията, изглежда, че има сходство на мненията ни и констатирам това с удовлетворение. Болшинството от, от нас споделят тези виждания, които споделям и аз. Измененията целят текста да стане по-строг, по-конкретен. Трябва да се отдаде приоритет на защита на гражданите, на потребителите чрез тази процедура. Има тенденция да се използват други начини на плащания от тези, които се използват днес, днес при плащанията в брой. Необходимо е да отчитаме новите реалности, ще има проблеми за някои групи от населението, които нямат достъп до електронни плащания и следва да отчитаме този елемент и да предвидим това в измененията. От друга страна, бих искал да подчертая още един елемент – Става дума за това, че електронните плащания трябва да бъдат сигурни, като се използват наличните средства към момента. На второ място, предоставянето на подобни услуги не трябва да има а, отрицателен ефект върху а, потребителите, Имаше дебат относно многостранно договорените такси за обмен. Ние искаме те да бъдат примахнати. И на последно място искаме да се гарантира сигурността, що се отнася до случаите на измами при електронни разплащания и достъп до банкови сметки. Докладчикът е съгласен с много от тези елементи. Ние допринесохме за изготвянето на доклада, който е технически по своя характер, но а, се отразява на а, гражданите. Господин Гозес, благодаря. Ще се фокусирам върху един момент. Искам да благодаря на докладчика. Мисля, че той има балансиран подход. Искам да говоря за многостранно договорените, договорените такси за обмен. Поставихме въпроса и по-рано. Той се а, разпространява като вирус, но трябва да го ликвидираме, тъй като разплащателните услуги не, е публична, не са публична услуга. Това е дейност, която се извършва от определени а, субекти те са предвидени в директивата за разплащанията и тази дейност трябва да бъде възнаграждавана. В миналото сме обсъждали тези въпроси. Отдавна се говори, че тези МТО са оправдани тогава, когато са прозрачни и економически обосновани, така че не може да се ликвидират изцяло. цяло но комисията ни казва, има само 6 държави, които използват метео. И за това няма смисъл. Има много а, неща, ако разгледаме и другите сфери на дейност на Европейския съюз, които можем да решим, че са ненужни, ако следваме същия подход. В останалите страни а, възнаграждението за разплащателни услуги, включително чрез карти, се базира на друга основа. Има страни, където се използват чекове. Никой не казва, че трябва да се премахнат разплащанията с чекове. За да вместо да имаме прозрачност, да е, има непрозрачност, защото използването на някои инструменти за разплащане могат да бъдат финансирани от е, източници, които трябва да финансират други а, такива разплащания, видове разплащания. Има искане да се извърши оценка на въздействието. Това е нещо добре, добро, но трябва да се извърши обективно не за да се покаже, че трябва да се примахне нещо, а за да се види колко струва това, дали е основателно или не. И ако няма а, възнаграждаемост за тези, които осигуряват картови а, услуги, какво може да се направи. Важно е да се създават работни места, да се финансира а, растежа, а, но не можем да изключим и реализирането на печалби, така че трябва да се промени ам, общественото настроение в това отношение, така че нека да се направи оценка на въздействието на МТО, да видим а, а, дали трябва да се премахнат или не. Благодаря, господин Шмидт. Благодаря, господин председател. 300 изменение на господин Фокс. Той казва, че е сложен, че може да не е толкова лесно да се намесим на един добре функциониращ пазар. Като цяло аз съм съгласен, че трябва да сме предпазливи. Мисля, че това се опита да каже, каже господин Гозес. Аз подкрепям изменението по което се казва, че това не е добре функциониращ пазар, поради което трябва да се направи нещо. Понякога ние гледаме примера на, на САЩ, те имат ограничения, разходите за потребителите доста са се понижили. И ние тук трябва да направим нещо, но преди това трябва да направим оценка на въздействието, да проявим предпазливост, Пазарът обаче не действа много добре в тази област. Благодаря. Господин Епинг. Благодаря, господин председател. Говоря от името на господин Ешли Фокс. Той се извинява, че не може да присъства на днешното разискване, но благодари на господин Терко за работата му по доклада. Господин Фокс подкрепя Подхода на докладчика, неговите изменения целят подобряване, не изменение на текста. Той не може да приеме компромисните изменения. Първият вариант картовите мобилни разплащания са нов пазар. Не бива да се засяга конкуренцията чрез свръх регламентиране, защото това е пазар, който може да допринесе за трансграничните операции, да помогне за заетостта и растежа. И трябва да не се поставят пречки пред пазар, който е, е в етап на развитие. Господин Фокс иска да се разбере каква е разходът, свързан с картовите интернет и мобилни разплащания. трябва да има равнопоставеност при третирането на различните видове картови услуги, като същевременно се отчитат е, разликите в различните схеми. Относно Метео, господин Фокс е, би искал сближаване надолу, свързани с е, таксите за обработка на плащанията. Ако няма альтернатива на Метео, не трябва да бъдат забраняваните, а да не се допусне а, неразумно високо ниво на метео. Господин Фокс не счита, че трябва да се поставя таван, тъй като това ще доведе до увеличаване на размерите на метео в страни, където сега те са ниски. Господин Фокс а, а, приема измененията за допълнителните такси, така както е предвидено в директивата а, за правата на потребителите. Съвместяването на брандове може да бъде полезно за потребителите, но превръщането им в задължително би създало рискове и би засегнало свободата на договарянето. Господин Фокс счита, че банките не трябва да имат достъп до сметките в допълнение на това, което е необходимо, за да се извършат дадени операции. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. You, Благодаря, господин председател. Първо няколко общи бележки от гледна точка на вътрешния пазар, преди да дам думата на колежката, която ще се спре на въпросите, свързани с конкуренцията. Този дебат показа различни мнения, които бяха отразени и по време на публичните консултации и отразяват в голяма степен гледната точка на потребителите. Комисаря Алмуния многократно е заявявал, че крайният потребител на инструментите, картовите разплащания, мобилните плащания, а, засягат именно потребителите и за това трябва да се отчита техните интереси. Така че въпросите, които отчитате тук, са много важни. Всички тези въпроси бяха отразени по време на публичните консултации за многостранно договорените такси, за обмен, за съместяването на брандове, за допълнителни такси и прочее. И така, преди да премина в подробности, нека да видя какво смята да направи комисията в бъдеще. През следващите седмици ние ще предложим основни насоки за политиката. Зелената книга обхвана много области. Ние сега ще ги сведем до тези, които се нуждаят от незабавно действие да се направят конкретни законодателни предложения през следващата година, частност през първата половина на 2013. Ние сме в заключителните етапи на анализа и може би през началото на октомври ще направим а, своето представене за да се види какви трябва да бъдат следващите стъпки, законодателните предложения а, с а, точна оценка на въздействието. Нека да започна сега от някои конкретните въпроси за допълнителните такси. От гледна точка на потребителите това е проблем и част от проблемите, свързани с допълнителните такси, са решени чрез директивата за правата на потребителите, но в Зелената книга при нейното обсъждане имаше доста критики, че ситуацията е доста хетерогенна. Има някои държави, които забраняват или допускат допълнителните такси. Доста объркващо е от гледна точка на вътрешния пазар. Необходимо е да има по-голяма хомогенност на пазара, в момента се е, предвижда проучване за преразглеждане на директивата за разплащателните услуги. Това ще стане в началото на следващата година. Това проучване ще ни даде насоките за това какви стъпки да се предприемат за допълнителните такси, за да имаме по-голяма прозрачност е, и равнопоставеност в Европа. Относно многостранно договорените такси за обмен, МТО, искам да дам думата на колегата от Генерална дирекция конкуренция. С ваше позволение искам да отговоря на договор... въпроса на госпожа Интфелд за МТО. Госпожа Интфелд каза, че е разочарована, че комисията не е направила по-рано нещо за МТО и едва сега обмисля правила. Аз не съм съгласна, че комисията не е направила нищо за Метео от Генерална дирекция конкуренция. Ние работим вече 20 години по тази тема. Съдът на Европейския съюз в Люксембург не можа да се произнесе по Метео, а, именно защото комисията имаше решение съгласно правилата за конкуренция. Действията на комисията доведоха до решението на, на съда. Радвам се, че през май съдът се съгласи, съгласи с Европейската комисия почти изцяло с нейния подход, свързано с многостранно договорените такси за обмен между банките. Разбира се, това не означава, че не трябва да се прави нищо. Много от правоприлагането е в ръцете на националните органи Имаме заведени а, а, дела а, срещу Mastercard а, и някои други. А, продължаваме а, а, делото срещу виза. Бяха изразени някои възражения през август. Тоест, ние продължаваме в областта на правоприлагането. Там, където комисията работи с националните органи за конкуренция, не означава не трябва да има регламент, който да се прилага в целия Европейски съюз, за да има по-голяма ефективност. Този въпрос беше поставен и в Зелената книга и се радваме да чуем становището на Европейския парламент в това отношение. Както каза колегата от, от Генерална дирекция Пазари, ние ще представим нов... следващите ни стъпки през октомври. От името на Генерална дирекция конкуренция мога да кажа, че Регламентирането е важно, но правоприлагането на базата на решението от месец май също ще продължи. Оценка на въздействието за МТО може би е необходима, но трябва да се има предвид, че няма безплатни обяди, всички услуги се заплащат за преките дебитни разплащания в 6 държави членки се прилагат а, такива такси. Това е различна операция. Това, което се обсъжда в Зелената книза, са а, а, картови, мобилни а, разплащания. И там се събират а, такси във всички държави и членки, най-вече в системите Visa и MasterCard. Един от проблемите в Зелената книга, който беше обсъден, е, че във всички държави членки нивата на разплащания на такси са различни. Ето за това ние сме казали от Генерална дирекция конкуренция, че е трудно да се разбере защо има такова разминаване в нивата на а, таксите. За това Например, в Польша може да има такси, които да са пет пъти по-високи, отколкото в Белгия. Това възпрепятства интегрирането на пазара и това беше въпрос засегнат зелената книга. Но никой не казва, че услугите трябва да се предоставят безплатно. Многостранно договорените такси за обмен се договарят на тъмно. Потребителите не са наясно, търговците на древно също и е, често се използва най-скъпо струващия инструмент поради липсата на нужната яснота и нужните познания. Благодаря. Давам думата отново на е, докладчика с молба да бъде кратък. Господин Терхо има думата. Благодаря на всички. Благодаря на всички за конструктивните бележки. Искам да се спра на нещо, което беше напомнено от мнозина от изказалите се. Разбира се, ние правим това за потребителите и това трябва да ни е ясно винаги, когато обсъждаме подобен въпрос или други сложни въпроси. Убеден съм, че това е нашата цел. Искам да ви благодаря. Ние ще процедираме бързо, още следващата седмица. Гласуването в комисията ще бъде на 26 септември, през октомври е, ще влезе в пленарна зала. Сега преминаваме към следващият е, доклад на господин Сен Гиголд. Изменение на директива 2009 е, за предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа. Давам му думата. Äh, Благодаря. Ще говоря на немски по изключение, така и господин Ман ще се радва. ПК и ПЦК е а, постигна успех. 5,5 милиарда евро са инвестирани в прехвърлими ценни книжа тази година. те отбелязват успех, защото няма строги разпоредби, които да ограничават търговията с тях. Използват се от много граждани за пенсионно осигуряване и за инвестиции. Тук сме изправени пред един баланс. От една страна, това е на област, която действа в интерес на потребителите и от друга страна трябва да се създава доверие в този инструмент за инвестиране, но от друга страна има опасност, ако се отиде прекалено далеч и съответните продукти и фондове търгуват и действат в други области, които са по-малко регулирани говорим и за а, ПК и ПЦК, ЦК-5. Говорим а, за а, отговорността на банките, отговорността на депозитарите. А, трябва да си а, вземем полки от случай, случилото се с а, казуса Медов когато а, самите а, инвеститори играят ролята на депозитари и депозитара преодава от своя страна отговорността на подопечител. Комисията предлага ам, набор от отговорности. Това е нещо добро. Въпрос е обаче е, дали може виновника да поема отговорността, както беше случай в е, Медов. Е, Колегата Оля Шмидт изготви доклад за защита на вложителите и инвеститорите и тук пак опираме до това, че прехвърлимите ценни книжа и търговията с тях. Ако а, а, а, виновника не може да си поеме отговорността, защото отговорността се размива между депозитаря и под опечителя и по, по този начин се стига до големи загуби, защото няма как да се стигне а, е, до инвестиране в прехвърлимите ценни книжа. И за обикновения потребител, обикновения инвеститор е много трудно да прозре тези проблеми, които биха проистекли от неправомерните действия на депозитар или подопечител. Не става просто тук за морални рискове или нещо друго, и за това кой ще си поема отговорността. Трябва да се извършат корекции в областта на ПК и ПЦК, защото това е една област, която не е строго регулирана. Искам да се да кажа, че ме интересува мнението и на колегите и смятам, че много хора мислят да, дали въобще възнагражденията, които се изплащат, са в техен интерес. Дали има а, разумна система за възнаграждения, за възнагражденията. Значи трябва, а, ако инвеститора печели добре и менеджера да печели добре. Ако инвеститора печели зле, тогава а, менеджера трябва да поема отговорността за това. А, трябва точно. А, по-точно се занимаем с тази тема. когато се търгува с прехвърлими ценни книжа, краткосрочно могат да се увеличат постъпленията и съответно и възнаграждението за менеджера. Обаче, ако нещата не вървят добре и търговията с прехвърлими ценни книжа е неуспешна, тогава менеджера да си поема отговорността. Сега тук стои въпроса за прозрачността на разходите. Дали сме отишли достатъчно далеч? А, защото разходите а, се удържат от а, а, приходите на инвеститорите и кои разходи точно се поемат от фонда. Освен това искам да спомена следното – все повече се разпространява практиката за изплащане на допълнителни бонуси. Значи, предвиждат се бонуси в случай, когато инвеститорите не променят същността на своите ценни книжа, което не смятам, че е правилно. Сега, по отношение на санкциите, трябва да има хармонизиране на законодателство в европейски мащаб, трябва да има сравними а, а, санкции и механизми за налагане на санкции. Един от големите въпроси, свързани с прехвърлимите цени книжа и докъде ще доведат консултациите, които текат в момента. Много инвеститори са заинтересовани, много НПО. виждаме, че на пазара има някои развития, които не сме ги взели предвид. И така търговията с прехвърлими ценни книжа а, не попада изцяло в тези рамки, в които ние смятахме, че ще попадне и които ние очертахме. Търговията а, с прехвърлими ценни книжа излиза извън тези а, рамки. Освен това искам да кажа, че конкурент, конкурентните предимства ще изчезнат, ако ние оставим нещата да си вървят по този начин. Тези предприятия трябва да инвестират в ликвидни продукти. Трябва да има баланс между търговията с прехвърлими ценни книжа и от друга страна желанието да се стимулира инвестирането в други продукти например, свързани с екология и така нататък. В социални продукти. Ние водим конструктивен разговор и се радваме за по-нататъчните ни действия с заинтересованите страни. В дух на доброто сътрудничество ние ще дадем нашия принос, така че пазара за инвестиране в прехвърлими ценни книжа да функционира разумно и а, регулаторната рамка, която ще бъде създадена, особено след кризата, да а, балансира ситуацията. Благодаря. Имаме петима докладчици в сянка, така че ако обичате, да сте възможно най-кратки. Давам думата на господин Томас Ман. Благодаря, господин председателю. Аз също ще говоря на майчения ми език, като господин Свен. изглежда, че а, някакси политиката изостава, като се опитва постфактум да регулира това, което се е случило на пазарите. С ПК и ПЦК 5 имаме, нуж... имаме възможност да раздвижим нещата. Е, е, инвеститорите, които инвестират при фалими ценни книжа, са дребни инвеститори. Това са обикновени потребители. Затова трябва да се погледнат това депозитарите, да се придържат към съответните стандарти, така че да бъдат защитени инвеститорите. Ако постигнем това, ще отбележим много голям напредък. Трябва да се заложи много високо ниво на защита на инвеститорите. В дискусията трябва да бъдат включени подпопечителите, които също трябва да поемат отговорност, а не да бягат от отговорност. Смятам, че е важно тази отговорност да бъде заложена в законодателството. Такива подопечители да могат да бъдат включени само а, ако ам, а, има ам, ясно разделение на ам, активите. Това е а, важно в тази връзка и, да, и в тази област да се предвидят санкции. До сегашните разлики трябва да бъдат премахнати, защото е до сега всички много инвеститори не са били информирани правилно за възможностите как да инвестират парите си по време на нашите консултации трябва да обхванем всички въпроси и да работим съвместно, защото целта ни е една съща. Трябва да заявим нещо ясно, че а, ние искаме тук да бъдат заложени гаранции и сигурност, а, за да се сложи край на а, скандалите, които се разразиха в миналото. Благодаря ви. Госпожа Макарти, благодаря ви. Искам да приветствам това, което беше казано от докладчика. Радвам се, че той е избрал точно този подход. С това законодателство не искаме да възстановим доверието е, да се избегне злоупотребата в бъдеще с ПК и ПЦК. Като тук беше споменат и случаят Медов, като се има преди тук и как последиците от такива случаи върху доверието на инвеститорите. Няма да навлизам в подробности, защото ние ще имаме възможност да проведем разговори с докладчика, но като цяло ние бихме искали да, ви, да видим ясни насоки и ясна информация за това какви ще са ползите за инвеститорите. Освен това трябва да е ясно кой правен субект ще отговаря за активите, да не се стига до загуба на активи. Трябва да има стриктен режим за поемане на отговорност – точно поради тази причина инвеститорите да бъдат защитени. Във всички случаи трябва да се предоставя информация на инвеститорите и депозитарите да поемат своята отговорност в случай, че бъдат загубени активи. Освен това смятаме, че е необходимо да бъдат описани всички активи, да е ясно с какъв набор от активи разполагат тези предприятия. да, може би ще, ще създаде допълнителен товар за предприятията, но това е неизбежно, ако искаме да защитим инвеститорите имам предвид товар, свързан с допълнително сертифициране. Но, от друга страна, трябва да има предвид какви ще са ползите за инвеститорите, защото а, те ще имат ясна картина за това какви са активите, какво се случва с тях. А, това е което искахме да кажем като начало, но ще продължим да говорим с докладчика и в бъдеще. Най-важното е да възстановим доверието на потребителите в пазара и да предотвратим а, бъдещи злоупотреби. Благодаря. Госпожа Ченса. Е, Благодаря. В съответствие с правилата на парламента ще направя декларация относно своите економически интереси, защото аз съм в управителния съвет на едно такова предприятие. То се казва Notera Invest и притежава 16% от датския пазар на ПК и ПЦК. Моята група смята, че това е една добра инициатива от страна на комисията. Както няколко оратори казаха, Важно е инвеститорите да бъдат защитени. Трябва да се защитат активите, тяхната стойност. И ето защо смятам, че предложението на комисията е правилно. Можем да погледнем сега в подробности как точно да направим това. Комисията също извършва предварителна работа. По отношение на системата за възнаграждение, господин Ги Голд смята, че трябва да се разгледат интересите на инвеститорите и да се намерят стимули. Мисля, че той е прав. В предложението на комисията се използват същите принципи, които са включени в друго законодателство, като законодателството за институциите за альтернативно инвестиране. Няма нужда да казвам как точно конкретно трябва да стане това. Като либерал аз смятам, че не трябва да се местим толкова много в системата на е, изплащане на дивиденти. С създаването на ПК и ПЦК получихме инструмент за по-трансгранична активност и е естествено да имаме съответно подобни системи на санкции, след като оперираме в трансграничен мащаб. Госпожа Макарти спомена, че банковия сектор говори за допълнителна тежест. Искаме да разберем какви точно са вашите позиции тук. Някои от притесненията са свързани с банките депозитари в трети страни. Аз е, не смятам, че трябва да се отказваме така или иначе от основния интерес, а именно е, инвестициите на инвеститорите да бъдат защитени както трябва. Благодаря. Thank you. Mr. Kamal. Благодаря, господин Камал. Благодаря, господин председател. аз искам да благодаря на докладчика. В прелюдията към днешните дебати вече проведохме разисквания в последните няколко месеца. Благодаря, че ме поканихте. Аз бях в Лондон да участвам в този дебат. Ние говорим за разширяването на приложното поле на ПК и ПЦК. Говорим за някои други въпроси всъщност е, можехме да проведем обсъждането на друго място, но тъй като комисията прави такова предложение, можем да го обсъдим тук. Защо приветствам това предложение ПКИ 5СК5? Когато погледнем различните елементи, свързани с последиците от кризата, може да споменете е, Мейдов е, като криза, като причина за кризата, но имаме и ЛФМД. And so I actually welcome this. I also welcome the fact that като си има предвид, че има промени в LFMD, би трябвало да има промени и в ПК и ПЦК. Не може инвеститорите да имат по-малка защита, отколкото професионалните инвеститори. Има области, в които трябва да се проучат допълнително нещата. Например, трябва ли депозитарите да се освобождават от отговорност, ако местното право изисква те да делегират права на под попечители. В крайна сметка някой трябва да поеме отговорност. Не може да се освобождава от отговорност просто така, ако се погледне кризата, ще видим, че всички бяха ядосани за това, че банковите директори не поемат отговорност. Някой трябва да поеме отговорност при фалит, при провал в целия финансов сектор, иначе няма доверие. По отношение на това изискване, депозитара да бъде регулиран допълнително по силата на МИФИД. Трябва да разгледаме този въпрос, защото някои институции се опасяват, е, че ще бъдат изключени и няма да има полза за инвеститорите. В някои случаи можем да стигнем и до концентрация. Концентрация на всички съпъстващи рискове. Така че този въпрос трябва да се проучи оценката на въздействие отчита различни институции. Разбирам, че има въздействие върху една институция в Польша и някои първични брокери в моята страна. По силата на директивата за прозрачност трябва да има по-голяма гъвкавост за компетентните органи в държавите членки. Прозрачността трябва да е цялостен принцип. Ние сме съгласни, всички, че трябва да има прозрачност и равновесие. Хем трябва да има предоставяне на информация, хем не трябва да натварваме твърде много инвеститорите. И накрая, мисля, че всички сме съгласни, че един от факторите за световната криза беше неравнопоставеността Даниел Карнаман, един водещ економист и психолог, написа една книга, в която говори за ролята на експертите. Повечето управители на фондове всъщност е, не свършиха необходимото на пазарите. Е, много често на експертите не трябва да се дават възнаграждения, даже в повечето случаи това трябва да става, защото когато някой не се справя добре, не получава възнаграждение. Госпожа Люлинг. Благодаря, господин председател. Никой в тази зала не отрича нуждата от това да бъдат защитени инвеститорите Сега ние работим по пака и ПЦК 5 и 6 и аз се питам дали не е добре да направим едно по-задълбочено преразглеждане на законодателството, свързано с предприятията за колективно инвестиране, вместо непрекъснато да а, променяме съществуващите регламенти. ПКИП ЦК 5 цели да хармонизира стандартите и депозитарите на високо а, ниво но трябва да имаме предвид какво се съдържа в директивата АФМ миналата година. С нея беше въведен ясен правен ред и там ясно се казваше не на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. Основната цел трябва да бъде да се върви към сближаване на стандартите АФЕМ и ОСИЦ 5. Това ще позволи по-добро взаимодействие между органите, които извършват надзор, да се гарантира по-висока степен на защита на инвеститорите – Очевидно е, че ПКИПЦК е насочен към инвеститорите на Дребно и за това местоположението на депозитарите, на надзорните органи и прочие е важно. В заключение Искам да кажа, че трябва да се наблегне на сближаването на високите стандарти за защита в МИФИД. Les investisseurs et troisièmement une euh, compréhension claire. Да има ясно разбиране на това какъв ще бъде ефекта от правилата, които се налагат върху определени пазари и активи. Само техническите детайли могат да поставят под въпрос защитата на инвеститорите. Марката пък и ПЦК е истински е, успех и трябва да се гордеем с този факт. Благодаря, господин Шмидт има думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Люлинг в края на своето изказване каза това, което исках да кажа. Аз бях докладчик по ПК и ПЦК през 2001 до 2003 година. 30 години се борихме и накрая успяхме да направим нещо. Огромен успех. И аз много се радвам, че това се случи. Както Свен спомена директивата, по която аз работя за схемите за компенсиране на инвеститорите е блокирана и нищо не може да се направи. След дебатите за банковия съюз нещо може и да се случи. В този случай обаче беше полезно да се разгледа въпроса за защитата на инвеститорите и депозитарите. Онези колеги, които бяха в лошо настроение за това, че изключихме тези елементи преди време, сега ще бъдат малко по-доволни. Благодаря. Някой от комисията иска ли да каже нещо? Да, благодаря за думата. Ще вземем предвид някои от повдигнатите въпроси. Определено ще разгледаме още веднъж допустимите институции. Това е тема, която ни занимава. Има някои достъпни институции, които действат като депозитари, но няма да бъдат фирма по МИФИД, няма да получат авторизация по МИФИД. Цялостната стратегия и цел защита на инвеститорите трябва да бъде на преден план – Аз все още смятам, че Мифит прага трябва да е праг, който да бъде пресечен от всички. Капиталовите изисквания, приравнени към Мифит, както и институционалните и организационните изисквания по МИФИД трябва да са нещо като стандарт. Ако едно дружество е много под тези прагове, не може да действа като депозитар. ПКИ ПЦК-5 беше отложен. Ние не успяхме да постигнем паралелизъм с АИФМД. Така или иначе, предприехме реформа по отношение на депозитарите, заедно с други реформи по ПК и ПЦК, тъй като по отношение на депозитарите трябва да има спешна реформа. Не можем да имаме положение, в което инвеститорите са много по-малко защитени, отколкото професионалните инвеститори по отношение на АИ ФМД. Ето защо дадохме приоритет на депозитарите. Има и още една причина, поради която направихме това. Другия дебат засяга въпроси, които са свързани с инвестиционните фондове ценните книжа като цяло представляват много по- широка по своя характер област от ПК и ПЦК. Става въпрос за инвестиции, които са свързани с контрагенти в целия финансов свят. Съответно, не можем да пренебрегнем този елемент ето защо приложното поле е много по-широко по отношение на депозитарите и затова те са приоритет. А иначе ролята на инвестиционните фондове в така нареченото сенчесто банкиране ще се обсъжда. Прикамвам всички да следят въпроса отблизо и да не забравят, че по отношение на капитала не трябва да пренебрегваме праговете на МИФИД, защото един депозитар трябва да може да отговаря, когато има загуби по отношение на възвръщаемостта на инвестициите. Благодаря, господин Гиголт, като докладчик последен. Съвсем накратко, благодаря за коментарите изглежда цари дух на разбирателство. Благодаря за различните предложения. Имаше предложения на Саид, на Арлин, както и на Ан Йенсен. Мисля, че за първи път, откакто работя в тази комисия, в началото на изказване се казва, че може да има конфликт на интереси. Специално участие в сектор, в който се обсъжда законодателство в момента. Искам да благодаря на Ани Йенсен, Анета Йенсен казва оратора. Вие сте първият човек, който прави нещо подобно. На второ място, Нормално е да работим по начин, по който отчитаме всички финансови центрове. Съответно, трябваше да отидем в Лондон, да поговорим с заинтересованите лица. Трябва обаче да поговорим и с други институции, които се занимават с защитата на потребителите и инвеститорите. Това е нещо нормално. Като процедура то трябва да се следва. още нещо, което е изключително важно. В света на ПК и ПЦК, а това беше предвидено за малки инвеститори като феномен, ставаме свидетели благодарение на финансово инженерство на преместване към продукти, които по-скоро отговарят на AIFMD – логично да се каже защо да не хармонизираме стандартите. Ако говоря с дружествата, обаче, и когато говоря и с потребителите, ставам свидетел на скептицизъм. ЮЦИЦ или ПКИ ПЦК е ценен за дребните инвеститори. Трябва да защитаваме тази стратегия. И трябва да станем нервни, ако се появят инвеститори от третия свят, е, инвеститори извън Европа имам предвид, които могат да кажат, вижте, ами тези продукти може да ги продавате и по ПК и ПЦК. Това може в крайна сметка да се окаже нож с две остриета. Ако не следваме интересите на потребителите, можем да получим по-стриктен стандарт от друго място и тогава няма да работим нито в интересите на сектора, нито пък ще имаме конкурентно предимство. Ето защо точно в тази връзка интересите на потребителите и на големите финансови центрове в Европа вървят ръка за ръка и ние трябва да следим какво се случва в хода на разговорите. Благодаря. Представянето на проекто доклада 5 ноември, крайен срок за изменения 22 ноември, разглеждане на измененията 17 декември, гласуване в комисията 21 януари следващата година. Сега преминаваме към следващия доклад. Годишен доклад за 2011 година на Европейската Централна банка. Докладчик е госпожа Мариса Матияш. Давам и думата. Maria Martins. Muito obrigada, obrigada Sr. Presidente. Um, bem, esta é de facto. Благодаря. Господин председател, това е първа размяна на мнения в нашата комисия по доклада на ЕЦБ за 2011 година. Ние работим с справяне с кризата. ЕЦБ присъстваше в по-голяма степен при мерките, които се предприемат в отговор на кризата, която все още преживяваме в Европейския съюз. Докладът на ЕЦБ за 2011 година отразява промените, на които бяхме свидетели в политиката на Европейския съюз при справяне с кризата Председателят на ЕЦБ окачестви тази година като изключителна, белязана с а, а, определени економически обстоятелства. 1,5% беше реалният растеж в Европа през 2011 година, което означава спад в сравнение с предходната година. Можем да очертаем два отделни блока – през първите 6 месеца действията на ЕЦБ могат да се считат за абсурдни, дори глупави. През вторите 6 месеца ситуацията се промени, тъй като ЕЦБ се опита да коригира допуснатите през първите 6 месеца грешки. Казвам това, тъй като ние знаем, че през първите 6 месеца ЕЦБ повиши лихвените проценти през април и през месец август. Тези покачвания доведоха до промяна с 50 базисни пункта в края на годината с в същия размер беше намален лихвения процент през първите 6 месеца, въпреки че средната лихва беше 2,7% в сравнение с предходната година. Какво направи тогава Централната банка? Казах, че тя действаше доста глупаво. Тя реагира на инфлацията, която не беше от структурен характер и не си направи добра услуга в вторите 6 месеца към края на годината понижиха ликвените проценти, но имаше проблем с експанзионистката политика на ЕЦБ през второто 6 месече. Ако разгледаме годишния доклад, виждаме, че тази експандия не доведе до увеличаване на заемите, които се отдават на фирми или домакинства, тъй като тази промяна се осъществи в контекста на строгите економии и задържане на заплатите. В този доклад можем да очертаем две основни неща. Първо, основния мандат на ЕЦБ. Трябва да видим дали е добра идея ЕЦБ мандата на ЕЦБ да бъде обвързан с целта за инфлацията, независимо от ефекта и върху заетостта. Като пример, искам да кажа, ако разгледаме потребностите за излизане от стегнацията, трябва да има увеличаване на заплатите в економиките, които са в центъра на еврозоната. Защо? Това увеличение ще позволи две неща да се служат. Ще насърчи търсенето в еврозоната като цяло и ще коригира дисбалансите между периферните страни и централните страни. Тези разлики стават все по-драстични през второто полугодие. ЕЦБ работи извън своя мандат във връзка с политиките за строги економи, които са наложени. Всички депутати, както и аз, знаем каква е ролята на ЕЦБ. Когато става дума до бюджетната политика на държавите членки или мерки на пазара на труда или на обществените услуги, приватизация и прочие. Имаше множество препоръки, които бяха отправени към държавите членки. В сегашния контекст би било добре да имаме политики, които да насърчават растежа, вместо да се прави това, което беше направено чрез ЕЦБ. Необходимо е да се види по какъв начин се управлява ЕЦБ. И тук искам да поставя два въпроса съвсем накратко. Първо, членовете на управителния съвет на ЕЦБ. Този дебат се води и в нашата парламентарна комисия. Трябва отново да се върнем към този въпрос, тъй като липсва баланс между половете на висшите постове в ЕЦБ, където има твърде слабо представяне на жените. ЕЦБ играе все по-важна роля. Предвид на това се правят опити да се е, изтласка в периферията на вземането на решения е, Европейският парламент в е, по-голяма степен. Ние без друго имаме ограничена роля. ЕЦБ играе много важна роля. А това не трябва да е така. Предвид на контекста, в който живеем сега, има неща, с които трябва да се справим и те са поставени в доклада. На първо място, освен на която себе ни отправи ясни сигнали на пазара и е последователна в своята експанзионистка политика, какво можем да направим. За сега тази политика е твърде фрагментирана. На второ място, можем ли да продължим да работим с ЕЦБ? когато тя се опитва да стабилизира цените при сегашната ситуация. Поставям тези въпроси, тъй като имам доста притеснения за курса, който следва ЕЦБ, но бих искала да разбере вашето мнение. Ще слушам с удоволствие вашето мнение по въпроса, както и други въпроси, които бихте желали да поставите. Благодаря. Госпожо Матиас, имаме петима докладчици в сянка. Моля ви да бъдете максимално кратки. Госпожа Пелч. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Вие ни дадохте много кратко, но също времено пълно представене на темата. От економическа и финансова гледна точка 2011 беше огромно предизвикателство, но тя не беше първата година от подобен характер, нито пък ще бъде последната. Това е траен проблем. Ние трябва да знаем как да работим по него последователно и искам да се съглася с всички предложения, които бяха направени по отношение на мандата на ЕЦБ. Мисля, че трябва да разгледаме по-задълбочено тези въпроси. 2011 година беше разделена на два етапа. През първият етап имаше противоречиви действия на ЕЦБ от една страна. През втората половина тя предприе друг курс. Е, имаше основания за това, но също времено беше обезпокоително и съм съгласна с докладчика. Говорихме за увеличение на лихвените проценти с 50 базисни пункта през първата половина, след това със същата 50 пункта почти бяха намалени лихвените проценти. Трябва да разгледаме по подробно нещата, да видим защо нещата станаха точно по този начин, какви бяха основанията за това, особено предвид решението през декември, което не беше особено добро за Европейския съюз като цяло. 2011 показа и друг проблем – кризата с държавния дълг. Това беше основен проблем, с който трябваше да се справяме и общото състояние на банките, нараснаха проблемите им, финансовото ситуация продължи да се влушава. Тогава ЕЦБ трябваше да предприеме доста действия. Ставаше дума за преструктуриране на гръцкия дълг. На времето ЕЦБ каза, че няма просто да упрости този дълг. Ние трябва да разгледаме това становище, особено в светлината на това, което наблюдаваме през последните месеци и да видим доколко тази позиция беше основателна. През август 2011 година имаше други тенденции, които не бяха свързани толкова с ЕЦБ като такава, а с отклонение от мандата и що се отнася до провежданата кредитна политика. <clears throat> Тя започна да се прилага от този месец нататък и имаше своите доста трагични последици. Особено за периферните региони в еврозоната, условията, при които те трябваше да получават кредити, бяха доста различни, бяха отправени доста критики. Междувременно имаше прехвърляне на тези активи, закупуване на активи на вторичния пазар. Имаше промяна, но ние трябва да направим оценка на тези действия. И аз имам лично много въпроси в това отношение. Много неща трябва да бъдат разследвани. Има и други въпроси, които искам да поставя. Те са в съответствие с казаното от докладчика относно ролята, която играше ЕЦБ. Би било добре да посветим повече време на тези въпроси, да проведем едно по-широко разискване, например относно оценката на риска, политиката свързана с риска, економическият растеж, в каква степен е, имаме е, добра представа за случващото се, какви са възможностите за разширяване и прочие, и прочие. Също е, индекса на доверието на ЕЦБ и в каква степен можем да допринесем за всичко това. През последните седмици, спомняте си, че на миналата пленарна сесия имахме дебат по въпроса за надзорните функции на ЕЦБ и разширяването на а, този обхват а, е, и дали това е разумно или не. Аз се върнах към доклада на Европейския парламент за а, 2010 година и тогава бяха поставени въпроси, които са важни, но сега изобщо не ги споменаваме в сегашния доклад. Важни въпроси, например 13-та точка, където се говори за идеята за фундация за оценка на кредитите, предимствата и недостатъците на това, може би това не е бил верния подход, но въпреки това докладчика трябва да разгледа тези идеи и да се види защо те не са реализирани, дали е било счетено за неважно, за ненужно, поне да има яснота и да се приключи по темата. В заключение искам да кажа, че очаквам да продължа да работя с докладчика. Благодаря и за вече свършената работа и аз ще направя изменения. Надявам се те да бъдат възприяти. Сега давам думата на господин Хуанг. Мерси. Благодаря. За мен беше удоволствие да работя а, с жени по това досие. Искам да благодаря на Мариза. С нея направихме а, първото ни посещение в централата на ЕЦБ във Франкфурт, и, е, за да говорим за сериозна тема с представителите на ЕЦБ за ограниченото изкупуване на тригодишни ценни книжа за някои страни. Говорихме за мандата на ЕЦБ. Отбелязахме, че доста често този мандат надхвърля първоначалния мандат, а именно поддържането на стабилността на цените, е тъй като ЕЦБ се занимава с структурни аспекти и бюджетна политика, което първоначално не беше предвидено в набора от предоставените компетенции. Искам да се спра днес на проблема с демократичния контрол върху управлението на бюджета, върху монетарното управление в еврозоната. Този дебат е, го водим е, в е, контекста на създаването на банковия съюз. Имахме въпроси към ЕЦБ и чрез този доклад можем да го направим. Ще се огранича до два въпроса. Първо, и той е свързан с програмата ЛТРО. Председателката, извинете, има доста интерференция а, в слушалките. Дали имате наблизо пред микрофона си някакво електронно устройство или пък да се смените микрофона? Sorry, everybody, but it's a good idea if we can hear. Alors, sur le, le programme, elle, elle за програмата ЛТРО. Знаете, че банката участва в тази програма и банката тогава отдаде доста крупни заеми. Целта беше банките да използват тази ликвидност на пазара на облигации, за да се намали натиска върху държавите и тази ликвидност да а, беше депозирана участие в ЕЦБ. Сега можем да се а, запитаме доколко уместна е тази политика, тъй като беше направена вър... връзката между ЛТРО и СМП. СМП не беше по-ефикасна в борбата срещу спекулациите. Можем дори да кажем нещо повече. Дали при тези условия не можем да говорим за липса на достатъчен контрол на заемите, предоставени на държавите, които бяха жертва на спекулативни действия. ЕЦБ е заемодател на държавите от еврозоната. От средата на 2010 ЕЦБ изкупува акции от дълга на Гърция близо в размер на 500 милиарда евро. Но междувременно тези ценни книжа загубиха в голяма степен от своята стойност. Сега настъпва падежа на тези ценни е, книжа и ЕЦБ е, ще ги е, изисква да бъдат изкупени на тяхната себестойност. 11 милиарда ще струва това. Така ЕЦБ реализира печалба или не. Аз лично не считам, че това е така. ЕЦБ не участва през 2012 през февруари в преструктурирането на дълга на Гърция. Някои от а, а, кредитодателите на Гърция трябваше да поемат загубите. И така стига се до един парадокс. Голяма част от дълга на Гърция отива за подобряване на баланса на ЕЦБ без економиката на Гърция да постига нужните резултати и, и без да е и се отрази. Виждате, колеги, че има много неща, които могат да се кажат за ЕЦБ, особено през тази богата на събития 2011 година. Аз очаквам да продължа работата, която се надявам да бъде плодотворна с докладчика и останалите колеги. Следващия оратор. Съвсем накратко, защото времето изтича. Аз предлагам на Ариса моята помощ, ако а, тя има нужда да се внесе а, баланс между половете в а, нейният работен кръг. Вернер Ланге каза преди една година, ако миналото лято ЕЦБ започ... когато ЕЦБ започна да изкупува испански а, облигации, а, той каза, а след наместа на ЕЦБ нещата ще се бушат. Миналата година, миналата, миналите седмици след наместе нещата също се вълшиха, но аз като федералист някакси не виждам какво е участието на европейския финансов министр. Този доклад е много интересен и ще е хубаво да се обсъди каква е ролята на ЕЦБ и каква, каква е ефективността на дългосрочните операции. Първо, първото LTRO беше преди ам, коледа. Тогава започна изкупуването на облигации, Даваше се, даваха се пари на испански банки да изкупуват испанския дълг. Сега обаче трябва да се анализира ефективността на тези действия, защото след второто LTRO през март тази година ние видяхме, че а, а, кредитът а, Знаете, че дългът се измества от банките към реалната економика. И виждаме, че ефективността на тези операции не е, е голяма. Всичките пари, които са в банковия сектор, ще използват за купуване на дълга и няма пари за предприятията и за домакинствата. И това не е начин по който ще се излезе от кризата, защото ситуация на економиката се влушава. Друг въпрос, върху който искам да се насоча, аз вярвам в еврото. През 2010 година, когато изготвяхме пакета за банков надзор, аз казах, че аз имам доверие в ЕЦБ, имам доверие в еврото. Аз ще се фокусирам и върху целта на системата. Радвам се, че тази година има глава в доклада на ЕЦП, който, глава, която обхваща целите, анализите и така нататък. Миналата година нямаше такава глава в миналия доклад. Имаше го в други членове, разправи така нататък, но не и в доклада на ЕЦП. Искам да насоча вниманието ви, уважаеми колеги, върху факта, че има стотици хиляди милиони които се изместват от едни централни банки към други централни банки. Се питам дали тези дисбаланси са устойчиви и дали няма да се наложат като постоянна практика. Искам освен това да кажа а, начинът по който щат, Съединените щати и Федералния резерв а, се справя с такъв тип трудности и проблеми. На следващо място искам да кажа, че трябва да се а, направят проучвания на каква е ситуацията в отделните централни банки в Европейския съюз, както се направи такова проучване в Испания. И на последно място, радвам се, че господин Драги е председател на на ЕЦБ. Той е много компетентен, много опитен, с много знания. Ще, и искам кажа, че ще водим дебати в интерес на нашето бъдеще и нашите граждани. Благодаря. Свен е тук. Ам... Филип отново иска думата. Нито Свен, нито Ева, защото Ева трябва всъщност е докладчикът в сянка. Ще кажа нещо, без да повтарям това, което беше казано до сега. ЕЦБ е, изглежда е на път да получи допълнителни а, правомощия, много големи правомощия. Искам да кажем, че ще е добре да преразгледаме начина по който изготвяме тези доклади може би е добре да ги надградим, да ги обновим. Защото относно демократичната легитимност и действията на ЕЦБ трябва да се обсъди този въпрос. ЕЦБ трябва да играе ролята на, на наблюдател. Има мисия, наблюдателна мисия, която ще докладва за своите действия. Ам, освен това, в предстоящите мисии а, на ЕЦБ а, трябва те да са задължени да информират, а не само да се изисква от тях да информират. Председател, искам да ви напомня, че трябва да обсъдим годишен доклад така, както обсъдихме и доклада за политиката на конкуренция. Някои споменаха тук ролята на ЕЦБ и това, че ЕЦБ трябва да дава информация, отчет за твоята дейност. Това число тук се спомена и Банковия съюз. Може би колегите ще уведомят председателите на своите групи по този въпрос, така че по следващия път, когато обсъждаме тази тема, че може би председателите на политическите групи ще осъзнаят, че е, е, демокрацията изисква да е, се дава отчет. Господин Епинг. Европейския парламент приветства деса на ЕЦБ по време на кризата. Няма съмнение, че тази година парламента ще има консенсус по въпроса ам, по въпроса свързан с успешното представяне на ЕЦБ. А, през декември 2011 а, и февру, февруари 2012 1 трилион евро са били отделени, за да се окаже помощ на банките. Разбира се, тези пари трябваше да се използват за подпомагане на предприятията, домакинствата и така нататък. Обаче ЕЦБ целеше единствено а, пазарна стабилност. Ако необходимо, ЕЦБ изкуп, изкупува неограничени количества краткосрочни дългове на държавите. Обаче такъв тип решения крият големи рискове в себе си. Бундесбанк гласува против такъв тип действия. Миналата седмица Конституционният съд на Германия заключи, че такива действия са несъвместими с европейското законодателство. Аз съм съгласен и с а, Бундесбанк, и с Конституционния съд. На, на следващо място има ам, съществува риск от морална а, опасност. Невъзможно ще за ЕЦБ да наложи ефективни условности. А, въобще, кой ще се придържа към тези условия, които а, налага ЕЦБ? Държавите членки а, ще искат само да се облагодетелстват. Рискът е обаче държавите членки да станат безразлични, бездействени и така да се задълбочи кризата. На следващото място въпросът е дали Централната банка ще продължи да изкупува дълга на държави, които не извършват реформи. Ако се продължава така, само ще се натрупва държавен дълг. ЕЦБ се превърна не само кредит от последна инстанция, ами кредитор на всички инстанции. ЕЦБ а, трябва да се занимава с а, политики, с а, наблюдаване на паричната политика и така нататък, но не и с но, но Централната банка не е а, национално правителство. Може да създава пари, но не може да създава работни места. Трябва да насърчава реформир, а, извършването на реформи в правителствата, реформи, които трябва да се извършат от политиците. И на следващо и последно място въпросът свързан с демократичната легитимност. В момента всички са обхванати от институции, които управляват като Ватикана. Няма демократичен контрол. А, а, всички срещи а, са тайни. Никой никъде не може да бъде намерен. Да, в крайна сметка а, постигаме съгласие по един въпрос. Председателят господин а, Драги е издигнат в ранг на а, папа на Европейския съюз. И Франкфурт се превърна в днешния Рим на Европейския съюз. ЕЦБ, е, е не, въобще гражданите могат да изкарат цялата си ярост и недоволство а, върху европейските институции. И това е един много голям риск, пред който сме изправени. Защо... А... Thank you very much. Yes, така, ЕЦБ ще помете всички ни, председател. Силви има думата. Благодаря. Знаете ли защо Европа има проблеми в Европа в момента? Това е защото в Рим има германица, в Франкфурт италианец. събитията, които се случват. Когато мислим за случилото се през 2011 година, виждаме, че са взети някои решения за кратко време, свързано и с тези операции ЛТРО и прочие. Така че сега, след една година, е добре да се огледат нещата отново, с нов поглед да се видите. През 2011, по-скоро в края, имаше само една жена а, директор и тя напусна функциите си. Трябва да се постигне поне минимално равновесие. Има още нещо. Европейския съвет от юни започна нещо ново и трябва да го приветстваме. За пръв път от началото на кризата се прави опит да има общ подход, да се намерят конкретни отговори. Държавните и правителствени глави искаха да се разгледа бюджетния въпрос, банковия въпрос, економическия въпрос, както и въпроса за демократичността и подотчетността. да се види поне каква работа по извършване на а, проверки на назор е свършена. Европейския парламент гледа много сериозно на тези въпроса. Има колеги, които проявяват особен интерес към това как ЕЦБ е отговорила на препоръките, които вече сме и отправили в доклада за 2010 година. но този доклад а, не е вярното място, за да се сменя мандата на ЕЦБ. Ние сме тук, за да спазваме договора. Всичко, което излиза извън рамките на договора, засяга доверието към европейските институции. Имаше доклад на Тайсен, там имаше някои препоръки към Европейския съвет за в бъдеще. Трябва да се избягват бележки в доклада, които могат да удовлетворяват някои лица, но не отговаря точно на това, което е направила ЕЦБ. Това, което се предвижда за Банковия съюз е съществена промяна и а, трябва да ги разгледаме по-внимателно. Благодаря. Ам, преводачите казаха, че могат да ни отделят 10 минути, но ние трябва да обсъдим още един доклад на Гунар Хъкмарк. Сега Мариса има думата. Благодаря. Съвсем а, накратко. Първо искам да благодаря на всички колеги за техните коментари. А, водим един а, много важен док, разговор тук и разбира се има разнопосочни мнения. Има някои въпроси, които трябва да бъдат засегнати отново. Ще започна отзад напред. Като сравня а, нещата от а, първи кръг дискусия, втория кръг дискусия, когато ставаше въпроса за мандата на ЕЦП. Разбира се, трябва да сме последователни в нашата логика за това, че ЕЦБ има собствен мандат, но не трябва да пренегваме факта, че през 2011 година ЕЦБ излизаше извън рамките на, на своя мандат. Това е нещо, което казах и в моите уводни думи. Трябва да помислим по този въпрос. Освен това, трябва да се зададе въпроса дали договорите отговарят на нуждите и потребностите на ЕЦБ, когато ЕЦБ излиза извън рамките на разпоредите от договорите. Съгласна съм за всичко, което беше казано. Трябва да се даде възможност да се засили демократичния контрол. Освен това, трябва да се а, а, зачита ролята на Европейския парламент в а, тази връзка. ЕЦБ трябва да реагира на предложенията на Европейския парламент по въпроси свързани с ефективността на ЛТРО по отношение на демократичната легитимност за създаване на допълнителна стойност на, на ЕЦБ, за ЕЦБ. Бяха назовани тук много високи суми. ЕЦБ трябва да се погрижи за по-голяма ликвидност на страните, които страдат от недостиг на средства. При изготвянето на доклада ще продължа разговорите с вас и възможно най-бързо ще изготвя насоки и ще ви ги дам. Ще се придържам и към измененията. Um, Благодаря. Проекто доклада трябва да се появи на 15 октомври, измененията на 25 октомври, обсъждане на измененията 19 октомври, казва оратора, вероятно ноември си има предвид. Гласуване в ЕКОМ през януари следващата година. Февруари месец вероятно ще влезем в пленарна зала. Преминаваме към доклада на Гунар Хокмарк първи разисквания по отношение на рамката за оздравяване и преструктуриране на кредитните институции. Имаме около 30 минути, много съжалявам. Трябва да намерим място за бъдещ дебат някъде е, по друго време. Благодаря. Аз ще се опитам да огранича своето изказване, тъй като времето за този доклад е доста ограничено. Съжалявам, че се получи така. Трябва да кажем, че живеем в трудно време, много трудности имаме, пред себе си всички ги виждаме, виждаме последиците от а, факта, че банките нямат възможност да работят а, на пълна скорост. Това оказва въздействие върху нашите економики. Освен това, имаме предизвикателства пред себе си, защото трябва да вземем не само решения, но това трябва да са правилните решения, които в дългосрочен план могат да направят Европейския съюз силен. Имам една важна отправна точка. И тя трябва да се преповтаря. Европейския съюз е най-голямата економика в света. Не Китай, не САЩ, не САЩ, не Китай. Европейския съюз. Ние обаче нямаме най-големите пазари. Аз смятам, че това е едно от основните политически и економически предизвикателства. А именно, да избегнем фрагментарността, да останем заедно и да създадем възможности за увеличаване на конкурентоспособността и укрепване на глобалната економика. Това въжи за европейските финансови пазари, както за всички останали елементи на сътрудничеството в Съюза. И това е наша отговорност. Основният инструмент в тази връзка е гарантирането на единни правила за целия Европейски съюз. Трябва да има такива правила и те трябва да се появят максимално бързо. Сега имаме законодателство за надзорните органи. Разглеждаме доклада на господин Сойман относно схемите за гарантиране на депозитите. Работата не е лесна. Дълго време вече работим и вероятно ще мине още дълго, още дълго време преди да я свършим. Имаме и директивата за капиталовите изисквания, номер 4. Отново трудна задача. Сега Говорим за възстановяване на банките, за управление на банковата криза. Тук става въпрос за доверие, за силата на европейските банкови и финансови пазари и институции. Аз разговарях с докладчиците в Сянка и останах с впечатлението, че искаме да постигнем конкретни резултати – това е едно желание, изразено от всички, решително, тъй като трябва да останем заедно, да не се разделяме. Аз смятам, че е възможно да се прокара такова законодателство. Това е изключително важно. Знам, че има паралелни други дебати по банковия съюз. Трябва да признаем, че има нужда от известен надзор. И надзора трябва да се обсъди във всички политики. Но трябва да подчертая, че преди да са поставени основите, покрив не се строи. И ако се провалим по отношение на капиталовите изисквания, по отношение на възстановяването, по отношение на схемите за гарантиране на депозитите, то ние ще ослабим Съюза и ще си затворим много вратички. Имаме отговорност за постигане на резултати. Смятам, че настоящото предложение на комисията е изключително важно, когато става въпрос за нашето законодателство в областта на банките и финансовите пазари. Това е начин да се съживи капитализма по метод, който може да бъде подкрепен и от лявата част на спектъра, и от средната част на политическия спектър. Защото основното по отношение на възстановяването е, че акционерите трябва да поемат пълна отговорност. Целта е да имаме инструменти по силата на които днешните банки, които са твърде големи за да фалират, ще могат да фалират без да оказват въздействие върху финансовата система. Лошите банки трябва да имат възможност да се изпарят от пазара, ако мога така да се изразя, без да са в ущърп на финансовата система. Ние трябва да гарантираме, че са налице необходимите инструменти, за да се спаси това, което може да се спаси, но и от друга страна да се създаде необходимото за нашата економика. Ето защо това законодателство е с особена важност. В хода на бъдещите дебати ми се иска да правим разлика между два различни феномена. На първо място, банка в криза. И на второ място банкова криза. Това са два различни проблема. Една банка в тежко положение. Когато имаме нещо подобно, става въпрос за лошо управление, лоши управници, лошо поемане на рискове и така нататък. И инвестициите и ценните книжа общо взето са загубени. По отношение на втория феномен банкова криза, проблемите идват към банките отвънка. Някои банки са по-добре подготвени, други са по-зле подготвени. Но така или иначе, шока засяга цялата система. Смятам, че имаме малко по-различно положение загубите могат да бъдат възстановени, когато имаме системна криза. В ситуацията на системна криза трябва да се борим с едно нещо и това е страха. Ако не се лъжа, Рузвелт някога заяви, че трябва да се страхуваме само от страха. Страха е основният проблем в една системна банкова криза. Ето защо инструментариума, предлаган от комисията, е важен. Разделяне на лошите от добрите активи, продажба на банки. В зависимост обаче от характера на кризата, в зависимост от това за кой от двата феномена говорим, има различни инструменти. Публични гаранции, временно притежание от страна на публични органи. В днешната криза трябва да отбележим, че стойността ще се възстанови, когато економиката се възстанови. Това не е така, когато имаме само една банка в тежко положение. Точно това искам да обсъдим в комисията, а именно как да гарантираме, че разполагаме с всички необходими инструменти, за да се справим с страха, когато никой друг не може да го направи. Нито държавите членки, нито правителствата. Ние трябва да го направим. Освен това е важно да се отбележи, че в по-дълбоката дълбоката банкова криза ние имаме необходимите инструменти. Онези, които ме познават, знаят, че не съм привърженик на социалистически идеи, когато говоря за временно придобиване от страна на публични органи, нямам предвид национализация. И тук се обръщам към колегата Уле Лудвиксон, който също е от Швеция. Трябва обаче да определим какви са плановете за възстановяване. И трябва ясно да кажем, кога могат да се намесят държавните органи, кога може да има ранна интервенция. Освен това, когато има специално управление, трябва да се включи елемента на това кой е отговорен. Една институция, свързана с специалното управление, по-скоро е свързана с намирането на решения, а не с възстановяването. Предложението за така наречения bail-in е важно. Това обаче е важен инструмент, само че когато той се използва, се появяват други проблеми. Например, прехвърляне по веригата, заразяване на други банки или институции. Инструмента на bail-in може да работи обаче и в по-сериозна економическа криза. Знам, че докладчиците в Сянка смятат, че този инструмент е изключително конструктивен, но трябва да видим какво ще направим с схемите за гарантиране на депозити и фондовете за намиране на решение с цел да се намери изход – и така стигам до края на своята презентация. Това трябва да се направи така, че да се постигнат резултати и да се създадат необходимите структури. Защото иначе ние няма да направим необходимото, за да се справим с кризата и да запазим съюза единен. Благодаря. Много малко време ни остава, така че ще трябва да помоля докладчиците в сянка да се изказват за не повече от 3 минути. Другите оратори може и да нямат възможност да се изкажат. Елиса Ферейра е първа. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се вместя в три минути и ще огранича само до някои въпроси. Благодаря за доброто сътрудничество. Ние работихме съвместно и по други теми по-рано. Надявам се, че работата ни ще бъде също толкова продуктивна и сега. През юни 2010 година Европейският парламент подкрепи едно глобално становище как да се справим с системната банкова криза. Някои от е, направените там констатации са валидни и днес. Този доклад беше изготвен в рамките на член 60, 42 е, и комисията трябваше да предприеме съответни действия, но те бяха забавени. Сега започваме да виждаме резултата едва след като избухна огромна по мащабите си а, криза. Едва сега се правят а, законодателни предложения, по-добре късно обаче, отколкото никога. Искам да припомня целите, които трябва да бъдат в основата на работата ни за управлението на една изпаднала в а, Затруднения банка. Как да се намалят разходите от некоординиран провал? Как да се гарантират депозитите? На следващо място трябва да се гарантира, че данакопаците няма да поемат разноските за фалирането на дадена банка. Ние трябва да излезем от спиралата на държавния дълг, както и на дълговете, натрупани от банките. Този проект беше изготвен след появата на доста други е, текстове, които са насочени към е, е, средносрочната или дългосрочна перспектива. Първото решение, което трябва да се вземе от нашата комисия е в каква степен този законодателен текст отразява някои от фактите, решенията, някои от елементите на директивата, която разглеждаме, не се вмества изцяло в краткосрочната и средносрочна визия. И на последно място, нека да видим какви са последиците от това, което се случи през юни 2012 инициативата на четиримата председатели – беше изготвен доклад за един истински економически и паричен съюз, последван от инициативи от Европейската комисия, включително пътна карта за създаването на банков съюз. Това са някои от важните елементи, включени в текста от месец юни на четиримата председатели. Трябва да видим по какъв начин можем да дефинираме кой орган трябва да отговаря за работа по отношение на банките, в случай, че една банка има свои клонове в много, банки, в много страни и е важна за банковата система какво да кажем за гаранциите на депо... гарантирането на депозитите. Спирам до тук, госпожо председател. Така, моля да, да не говорите любезности в началото и в края, да приключите по-бързо. Да. Да, всички имат възможност да се изкажат. Вие получихте тази възможност също. Господин Клинц, знаете, че предложението на комисията дойде по-късно, отколкото ни се искаше, е, но сега има нови размишления, свързани с банковия надзор. надзор. Говорим за е, Европейски фонд за спасение, за спасяване на е, банките и държавите затруднения и така нататък. Знаем, че банките представляват кръвоносната система на, на економиката. Важно е те да функционират добре. И ако а, а, има някакви проблеми с банката, този проблем да бъде отстранен по такъв начин, че останалата част от структурата да не пострада от това. Добре е да се започне с превентивни мерки, така че банките е добре да развият своите спасителни планове. Освен а, това да се назначи специален а, менеджер, който се занимава с а, реструктурирането на банката, с спасяването на банката, всичко да бъде ясно, структурирано и обмислено. Виждаме, че комисията е положила много усилия за да обедини всички аспекти от практиката. Има много неща, които трябва да бъдат взети предвид и не на последно място новите предложения, свързани с надзора и ам, сътрудничеството в европейски мащаб. Трябва да използваме възможностите, както и Гюнер каза, трябва да има един единен подход в в Европейския съюз, да не ам, позволяваме никакво разделение на подношение на това какво се случва в еврозоната и ам, в останалата част от Европейския съюз, защото кризата е глобална. И има различни подходи, които се предприемат в а, държавите членки, а Европейския съюз трябва да действа едино. Има много въпроси, които трябва да бъдат разяснени например, как ще се дефинира една институция, която е прекалено голяма, за да бъде оставена да фалира. Трябва да са ясни дефинициите и определенията. Трябва да се погрижим за това, когато има мерки и инструменти, предвидени за спасяването, това да не се отразява върху конкуренцията. Инструментите за бейл-ин трябва да бъдат обмислени много добре. Трябва да а, дали а, 10% покритие на активите е достатъчно или може би това е само един първоначален а, подход. Освен това, трябва да вземем предвид, че финансовия сектор като а, цяло трябва да бъде консолидиран. Не трябва да се плашим от това, когато а, а, това трябва да се направи. Има ясни а, а, ясни знаци а, за това. Финансовия сектор трябва да бъде консолидиран. Благодаря ви. Благодаря, Филип. Благодаря, госпожа председател. Ще се фокусирам върху въпросите, които се, по които се изисква нещо допълнително. Първо, за размера на фондовете. Ако приемем сроковете, които предлага комисията, говорим за 70-75 милиона след 5 години, този фонд няма да е достатъчен да се справи с положението в една или две банки най-много. Трябва да се обърне внимание на този въпрос. На второ място, споделянето на риска. И колко федерална искаме да бъде тази резолюция? Говори се за банков съюз. Ние считаме, че в сегашното предложение говори се като за крайна мярка, и че не се разбира, че ще има споделяне на средства за разрешаване на проблемите между държавите членки. Не сме доволни от идеята да приемем нещо сега, а в последствие да се коригират нещата, когато говорим за банковия съюз. Когато се вземе решение да отидем към банков съюз, трябва да използваме съществуващите законодателни решения за гарантирането на депозиите, за спасяването на, на банките, да ги обогатим с липсващи елементи, за да станат те съпоставими с банковия съюз. Това са въпроси, които според нас трябва да бъдат внимателно разгледани. Зная, че докладчикът е чувствителен към въпроса. Ние искаме да се запази единството на Европейския съюз, да не се създават неща, които могат да доведат до допълнително разединение в Европа. Относно органа, който ще се занимава с разрешаването на проблемите. Липсващото тук, според нас, е, че трябва да има някаква стълба на, на месата. Този текст не трябва да е, е само текст, който да показва как да се действа, когато се влуши ситуацията. Искаме да има и привативна част, кога може да се намеси Европейският орган за спасяването на институция, която изпитва затруднение, но все още не е предфалит. Това са някои от въпросите, които исках да поставя. Нека да продължим да работим по този текст, възоснова на това, което се предвижда за Банковия съюз. Зная, че дискусиите ще бъдат много разгорещени, но ако постигнем съгласие между нас, ще бъде добре. Ако можем да сме по-обединени, както направихме с Хокмарт по време на четвъртата директива за изисквания, за капиталовите изисквания. Госпожа Форд. Всъщност всички сме притиснати от крайни срокове. Определено не искаме да има фалити на банки. Искаме работещи банки, искаме банки, които да могат да отпускат кредити, да дават ход на економиката. Когато една банка фалира, не искаме е, това да става за сметка на всички останали банки, да има простиране на заразата. Трябва да съберем е, парчетата, да възстановим нещата. Въобще много уроци могат да се научат тук. искате законодателството да отговаря и на условията преди кризата. Същност, ние гласувахме по ЦРД, капиталовите изисквания през май. Предложенията за ликвидността на комисията се получиха преди няколко дни. Ако работим малко по-усилено, макар че вече го правим, може да успеем Говорим за това, кои банки, кои институции могат да отписват капитал, дали има банка, която ще се възстанови или просто ще потъне. В някои случаи имаше доста скъпи фалити. По отношение на фондовете има някои области, в които трябва да се отчетат елементи като междугруповите споразумения. Много уроци се появиха в Европа по отношение на прехвърлянето на средства от един филиал към друг. Тук отново става въпрос за директивата за капиталовите изисквания. Сложен елемент. Знаете, че по отношение на схемите за гаранция на депозите, аз е, на депозитите не съм за единен е, подход. Той не действа във всички страни. В някои страни има преференции по отношение на депозитите. Предложението като че ли блокира тези преференции по отношение на депозитите. Тройката каза на Португалия миналата година, че трябва да има такава преференция по отношение на депозитите. Понякога това е добре и е по-добре, отколкото префинансираните фондове. По отношение на ролята на Елба, страните, които не са засегнати от ЕЦБ, Имам притеснения и по отношение на големите банки в моята страна, тъй като те работят в трансграничен и в трансатлантически план, освен това. Един представител на френските банки каза, че има притеснение относно поверителността в така наречените колеги за намиране на решение – някой ще си изкаже ли от името на Обединената левица? Не, това помага добре. А, вие ще си изкажете. Добре. Бригада. Благодаря. Първо искам да се извиня на докладчика. Не можах да чуя презентацията. Трябваше аз да направя представяне на един доклад. Оценявам, че става въпрос само за първа размяна на мнение. Чух основните коментари, които направихте, коментарите с общ характер. Извинявам се, ако сега ще повторя някои неща. Първо, не трябва да забравяме, че предложението, което обсъждаме, не попада в рамките и обхвата на европейската система за намиране на решения за банките. Тук става въпрос за механизми за финансиране. Това е голяма разлика. Ние общо взето проявяваме интерес към първия елемент, а не към втория. По причини, които няма нужда да изтъквам. Знаем, че основната цел е да се създаде възможност да не плащат данокоплаците или депозитарите. По отношение на принципа на пропорционалност обаче трябва да сме малко по-предпазливи. Трябва да защитим интересите на депозитарите. Освен това, би трябвало да се обърне внимание на различните проучвания, които съществуват по отношение на сумите, предвидени в директивата. И накрая, какво можем да кажем за иерархията в този текст? Аз смятам, че механизма за намиране на решение за банките, така наречения resolution механизъм, трябва да започне да действа, след като са изчерпани всички възможности по отношение на акционерите и акционерната стойност. Иначе ще действаме нерационално. И наистина на последно място вече имам известни притеснения. Не знам дали вие казахте нещо по темата. Какво ще кажете по отношение на процента на депозитите? Той е достатъчно висок ли е? Благодаря. Вече нямаме възможност за устен превод. Благодаря за преводачите за това, че останах повече от 10 минути. Или можем да продължим на английски, или няма да работим изобщо. Петър, искаш ли да работиш на английски? Добре. Ще се опитам. The, the proposal we have now